Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, сърдечно добре дошли на заседанието на нашата комисия. Могат да се слушат на всички езици, освен на естонски днес. А утре очакваме гости по покана на Барбара Вайлер – и ще поздравим нашите гости специално. Имаме нов член на комисията. Не я виждам още. Това е госпожа Мартина Андерсон. И тя ще замести колегата Дебрум в нашата комисия. Поздравяваме със сърдечно добре дошла. Освен това, ще имаме едно съвместно изслушване в сряда между 15.30 и 17.30 часа в зала А1Г2 в сградата Алтиеро Спинели. Това ще бъде заедно с колегите от Комисията за човешките права на тема промени в климата и правата на човека каним всички да присъстват. Ще чуем и доклад за посещението ни в Никозия. Всичко това се намира на нашата страница. Още едно съобщение. Ще видим дали всички ще са съгласни. Протоколите от последните ни заседания – имат обща височина от 3 метра и 12 сантиметра. И за това нашият секретариат предлага тези протоколи да се изпращат само в електронен вид, иначе ще трябва да жертваме много гори. Надявам се, че всички сте съгласни и виждам, че кимате утвърдително колегата Калхайнц Флоренц твърди, че ни трябват просто по-малко протоколи. Не искам да коментирам това. А сега искам да поздравя основния гост на днешното ни заседание, господин Ставрос Малас, министър на здравеопазването на Кипър. Сърдечно добре дошли. Много сме любопитни какво ще ни представите днес. събота и неделя бях на неформалната среща на министрите на здравеопазването в Кипър и мога да кажа, че планирането беше изключително подробно и много добро и аз много се радвам на кипърското председателство. Имаме конкретни теми, които са на дневен ред. Ще подходим както винаги. Първо ще дадем думата на нашия вип гост – след което ще дадем думата за коментари на координаторите и след това на останалите членове на групата. Заповядайте, господин Малас. Думата е ваша. Good afternoon, everybody. Почитаеми членове на Европейския парламент, наистина за мен е огромна чест да мога да се явя днес пред вас и да представя програмата и целите на Кипърското председателство на Европейския съвет в областта на здравеопазването. Очаквам един открит диалог с депутатите от Европейския парламент относно пътя напред по програмата на Европейския съюз в тази област. Лисабонският договор няма никакво съмнение въведе един много по-динамичен процес на европейско право. Европейският парламент има разширени правомощия като законодателен орган, като има 40 нови области, които попадат в обхвата на съвместното вземане на решение. И съответно ще играе важна роля по теми, които са свързани с многогодишната финансова рамка. Успоредно с това тези разширени правомощия изведоха на преден план повече отговорности пред гражданите, националните парламенти и Европейския съюз. Кипърското председателство приветства топло тази промяна и очаква изграждането на един взаимообвен и взаимодействие с парламента по въпросите, които ще спомогнат да предоставим по-добри здравни грижи на европейските граждани. През едните 6 месеца ние възнамеряваме да продължим работа по основните приоритети, определени от тройката на председателството, като обърнем особено внимание на три основни линии. Първо, незаразните заболявания, като обърнем особено внимание на устаряването в добро здраве, болести без граници и новаторски подходи и водещи практики. Шест месеца са един кратък период, за да постигнем чудеса. Но аз съм убеден, че ако работим съвместно и градивно, чрез диалог и при взаимно разбирателство, ще се умеем да променим нещо. Позволете сега да представя пред вас програмата и целите на нашето председателство в областта на здравеопазването. Нашата програма ще се съсредоточи по четири основни оси. На първо място трансгранични заплахи на здравеопазването в Европейския съюз и съседните страни, като се обърне особено внимание на заразните заболявания. На второ място органното донорство и трансплантациите. На трето място остаряване в добро здраве през целия жизнен цикъл и на трето място новаторски подходи в областта на здравеопазването. Нашият първи приоритет по е, трансграничното здравеопазване и заплахите, сътрудничеството с съседните държави ще се съсредоточи върху заразните заболявания, предвид на трупани опит в областта на птичия грип и е, епидемиите от шерихия коли които посочиха необходимостта от по-нататъчно съгласуване на действията не само в рамките на Европейския съюз, но и с съседните държави. Значимостта на тази област вече бе е, призната е, и от европейската и международната общност и насочи усилията към конкретни действия. Наскоро бяха проведени дискусии по предложението на Комисията за трансграничното здравеопазване, и това определено създава възможности за една правна рамка в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Именно поради тази причина бе организирана експертна конференция в Кипър миналата седмица. Тази конференция събра на едно място представители от Европейския съюз и съседните страни – източното средиземна Африка и даде ход на съответните обсъждания по актуални въпроси, а именно създаване на капацитет в областта на превенцията, наблюдението, ранното предупреждение, ефективния контрол на заразните заболявания. Бе обърнато особено внимание на необходимостта от съгласувани действия между държавите членки на Европейския съюз и съседните страни в областта на превенцията и предотвратяването на заразните заболявания. Заключенията на тази конференция ще бъдат представени на неофициалния съвет, който ще се проведе в Никозия утре. И втората основна линия на действие е органното донорство и трансплантациите като проява на солидарност и алтруизъм, които носят полза за всички граждани в Европейския съюз, които се нуждаят от такава помощ. Като имаме предвид големия брой пациенти, които могат да се възползват от донорството, ефективността на трансплантациите, а също така огромния брой пациенти, които са в списъците за чакане за трансплантации, е ясно, че е дошло време да се съгласуват действията, да се предостави повече информация по този въпрос. Нашето председателство ще подготви приемането на съответните заключения на съвета, които ще призоват за допълнителни действия в областта на органото донорство и трансплантацията и най-вече в светлината на предстоящата средносрочна оценка за органно донорство и трансплантациите от 2009 до 2013 година. И Третата основна дейност е свързана с остаряването и доброто здраве. Важно е да се обърне внимание на предотвратяването на заболявания на всеки етап от живота и през целия жизнен цикъл. Така може да се гарантира остаряване в добро здраве. Особено предвид економическата рамка и тенденцията към застаряване на населението, Подготовката на ранен етап от живота на доброто здраве би гарантирало едно ефективно работещо население, ограничаване на разходите за здравеопазване и предотвратяване на заболявания. И по този начин ще бъдат ограничени разходите за здравеопазване и ще се насърчи производителността и растеж. Ето този приоритет ще бъде в центъра на конференцията на председателството по тази тема. Тази конференция цели да събере на едно място заинтересовани лица от най-различни области на системите за здравеопазване, които ще обсъждат съществуващите доказателства и водещите практики, както и ще се договорят следващи стъпки. Конференцията ще бъде основа за подготовка на заключенията на съвета, за здравословното устаряване. Ще бъдат посочени какви са основните тенденции, ще се посочи колко е важно да има интердисциплинарен подход и ще бъде отправен призив за по-нататъчни действия. Последната, но не е по значение тема, са новаторските подходи в здравеопазването. Съобразно програмата Европа 2020, която бе договорена през март 2010 година, бе постигнато съгласие, що се отнася до екосистемите за открит достъп до иновациите, за обединяването на различни заинтересовани страни. Ние сме принудени да излизаме извън съществуващия инструментариум. Това е един, една нова концепция, която в момента е подложена на изпитване от Европейската комисия чрез платформите за съвместни технологии. Нашата основна цел е всъщност да насърчим здравеопазването да се развива в мултидисциплинарна посока, да се разработват нови лекарства, да се търсят нови приложения в информационните технологии, да се подхожда новаторски. Компаниите, които произвеждат храни за а, деца, да се възползват от знанията на академичните среди и експертите. И такава конференция ще бъде проведена в Ларнака през октомври месец. Позволете ми сега да премина към законодателната дейност и да ви запозная с работната програма на нашето председателство в областта на здравеопазването. Преди да продължа обаче със своето изложение, бих искал да подчертая, че основните принципи, които ще ни водят – както по отношение на работните групи на парламента е да има взаимно уважение. Трябва обаче да подчертая, предвид мащабите и ефективността на тези дейности, особено в а, програмата за здравеопазване и растеж, ще е необходим финансова подкрепа. Не можем да постигнем чудеса чрез една програма, в която са предвидени 446 милиона евро за период от 7 години. Първото ни досие е свързано с предложението за регламент за въвеждане на програма здравеопазване чрез, за постигане на растеж в областта на 2014-2020 година. Това е от основно значение за изпълнение на целите на общността в здравеопазването. Обсъжданията по време на датското председателство до голяма степен бяха проведени, така че бе постигнато споразумение а, по време на заседанието на съвета ЕВСКО на 22 юни. Кипърското председателство очаква да има сътрудничество с Европейския парламент, да бъде постигнато съгласие в контекста на това предложение и приемането на това досие на първо четене преди договарянето на многогодишната финансова рамка и бюджета. Имам предвид множеството изменения, които бяха предложени от парламента, особено тези, които са съсредоточени върху невнопоставеността в областта на здравеопазването. Аз поделям всички а, тези изразени притеснения и ще се постараем да отчетем изключенията, изключителните условия, пред които ще бъдат изправени много от гражданите на Европейския съюз, което би имало отрицателно отражение върху здравеопазването. На второ място е решението на Европейския парламент и на съвета по отношение на сериозните заплахи от трансгранични заболявания. Това е една, едно огромно досие, то е свързано с защитата на европейските граждани от е, широк кръг здравословни заплахи – химически, биологични или пък от океологично естество те изискват много по-ефективен контрол, наблюдение и реагиране. В същото време се отчитат основни аспекти на сигурността в здравеопазването, което е свързано с ранното предупреждение, наблюдението и реагирането при заплахи в областта на здравеопазването, включително и от заразни болести. В хода на обсъжданията, които започнаха в съвета под предишното председателство, ще позволят на кипърското председателство да постигне напредък по това досие и да договори по-нататък параметрите с Европейския парламент. Предполагам, че ще бъдат провеждани наситени дискусии с парламента и между парламента и съвета, но ние сме поели своя ангажимент и сме готови да изпълним тази задача с положителен изход. В миналото бяхме свидетели на сериозни епидемии, които а, създадоха напрежение в Европа и ние бихме искали да постигне много по-единни действия в цяла Европа. На трето място имаме нашето досе, досе в областта на фармацевтиката. Това е предложението за преразглеждане на директива 2001-20 на клиничните изпитвания. Тя е свързана с изискванията за провеждане на кли, клинични изпитвания на хора, като Усилията ще бъдат насочени към хармонизиране на оценките и издаването на разрешения за клинични изпитания. Очаква се комисията да предложи регламент по време на кипърското председателство и ние очакваме това досие да бъде придвижено напред и се надяваме, че ще успеем да договорим съдържанието на ниво съвет. Четвъртото досе е предложение за директива 89 наклонена черта 105, което е свързано с прозрачността при внедряването на мерки за ценообразуването на медицинските продукти, като целта е да бъдат упростени процедурите и процедурите и да бъде подменена директива 89. Изключително сложни са процесите на ценообразуване в държавите членки, а новата директива няма да засегне националните политики по отношение на ценообразуването и социалното осигуряване. Единствено ще бъдат предприяти мерки за постигане на, транс... на прозрачност. Работната група на, за медицинска апаратура, която започна работа при датското председателство, ще продължи да работи и при нашето председателство. Работата, освен това, ще продължи и на ниво Европейски парламент и отново се налага да има добро сътрудничество. По време на съвета през декември 2012 година ще бъдат представени предложения. Петото досие е свързано с преработването на правната рамка за медицинската апаратура – и отмяната на директива 90 наклоне на черта 385 и 93 наклоне на черта 42 и предложението за директива, която е свързана с инвитро диагностиката и отмяната на директива 98 наклоне на черта 79, която цели за опазване на здравето на гражданите на Европейския съюз, а също така функционирането и на единния пазар. Става дума за метални стави, за подмяна, чето извършване би трябвало да гарантира безопасност на самите пациенти. Нашето председателство ще положи максимални усилия, за да бъдат постигнати положителни резултати съвместно с съвета и в работата на работната група. Нашата цел е да продължим работа по до развитие на плана за действие за медицинската апаратура, нотифицирането на компетентните органи и обмен на информация между държавите членки, а също така осигуряване на проследимост и безопасност на пациентите в рамките на преработката на действащите правни актове. И а, шестото досе е свързано с а, регламента за храни предназначени за пеленачета и малки деца. Като целта е да бъде упростена действащата правна рамка за хора с определени нужди. Кипърското председателство ще се опита да намери а, компромис между Европейския парламент, съвета и комисията, за да можем да приключим с това досие на етап второ четене. И Последното досе е предложение за директивата за закуските да се направи диференциация между делегираните и изпълнителните правомощия на комисията, въведени чрез член 290 и 291. Датското председателство даде ход на дискусите в съвета и кипърското председателство ще положи максимални усилия да бъде настигнат напредъка, дори и да бъде приключено това досие. Господин председателю, почитаеми депутати, в общи линии това е програмата за здравеопазването на кипърското председателство. Ние си даваме сметка за тежестта на задачата, за деликатността на някои от засегнатите въпроси, но когато има воля, има начин да бъде постигнат резултат и ние ще разчитаме на сътрудничеството си с парламента и на съвета за да можем да постигнем напредък по въпросите за здравеопазването, което би било от полза на гражданите на Европейския съюз. Когато обмислиме всички тези въпроси, не можем да си затворим очите пред положението в Европа. Економическата криза, демографските параметри ни изправят пред много предизвикателства. Затова е дошло време да подходим творчески. Събитията, които се случват около нас всеки ден, разтърсват социалния градеж на Европейския съюз. Дори бихме могли да кажем, че Европа е изправена пред най-голямото изпитание след Втората световна война. И именно солидарността е естествена човешка реакция, когато се цели оцеляване – Надявам се, че всички ние ще бъдем на ниво и европейската солидарност още веднъж ще бъде доказана. Благодаря. Искам да благодаря и на докладчиците, с които проведохме полезни обсъждания преди застъпването на пред... кипърското председателство. Благодаря ви много, господин министър, за този обзор, който направихте на идните месеци и на програмата. Виждам, че вече вдигат ръце. Желаящите да вземат думата. Ще започнем с координаторите. Най-напред групата на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател на съвета. Благодаря ви за намерението да се спрете на всички важни въпроси по време на председателството, особено а, донорството на органи. Има много болни, които чакат за трансплантация и не сме постигнали достатъчно. Искам да ви обърна внимание на една тема, която, е, която вълнува парламента от много време. Парламента се ангажира в тази посока аз бях на среща на съвета на Европа. Ставаше въпрос за донорството и там все още Европейския съюз няма представител. Може би можем да придвижим този въпрос. Два законодателни въпроса. Планът за действие в областта на законодателството има ново название, ние бихме искали да не се казва здравеопазване за развитие, а да се добави за развитие и гражданите, защото гражданите дори в времена на економическа криза трябва да бъдат изрично споменати, защото става въпрос за опазването на тяхното време. Малък проблем с превода на английски, който сега е разрешен господин Петър Лиза продължава. Последната ми забележка. Радвам се, че споменахте въпроса за клиничните изпитания. Надявам се този въпрос да бъде засегнат още преди лятната почивка. В тази посока има голяма нужда от действия, именно академици, които се опитват да правят подобни тестове, имат големи затруднения с реализирането им. Европейският съвет и комисията обърнаха още преди 10 години с новата тогава директива на този проблем, но в полза на пациентите и в полза на независимите изследвания имаме, но, имаме още нужда от изследвания. Сега Дагма Рот Берент. Много благодаря. Благодаря, Линда. Благодаря, господин председател на съвета. Ако ми позволите, искам да ви поздравя за изразените амбиции. Трябва да кажа, че понякога по-малкото представлява повече. Аз обаче съм пълна с оптимизъм. Вие ще успеете. Нека да ви дам един съвет. Ако бях на ваше място, щях да разчитам малко повече на законодателството, а не толкова на незаконодателната част. Когато гледате трансграничните заплахи и правната рамка, преди да инвестирате твърде много усилия, помислете си какво законодателство имаме в областта на трансграничното здравеопазване и доколко амбициозни са държавите членки. По отношение на законодателната част, ако положите усилията там, ще ви поздравя, както каза и господин Лизе. Директивата за прозрачността няма да я засягам, защото колегата Парванова ще вземе думата. По медицинските изделия обаче и клиничните изпитания. Петър Лизе говори за клиничните изпитания – Надявам се, че държавите членки ще започнат да споделят данни и опит в тази област и ще дадат възможност да имаме отлични клинични изпитания навсякъде в Европа, не само в рамките на ограничени територии. Това обаче е нещо като нож с две остриета. Трябва да защитим участващите страни сега, но да дадем възможност и за нови играчи. По отношение на медицинските изделия, изтръпнах, когато ни казахте онова, което сметате относно функционирането на нотифициращите органи. Надявам се, че ще вземете предвид качеството на разговорите в парламента, не само качеството на законодателството, защото не знаем какво ще стане, каква ще е съдбата на нотифициращите органи, но трябва да имаме такива. Ако погледнем различните категории медицински изделия, смятате ли, че всички изделия трябва да преминават през нотифициращ орган? Трябва ли всички да получават а, разрешително? От друга страна, ако едно медицинско изделие е свързано с активна съставка, или представлява такава съставка, е, не смятате ли, че трябва то да минава през е, орган за сертификация, който да дава някакво разрешение? Европейската агенция по лекарствата, например, или някаква национална агенция? Европейския парламент от дълго време иска да има преразглеждане на това законодателство – колегата Мариоли, която напусна парламента преди дълго време, направи доклад по темата. Съгласни ли сте с мен по отношение на медицинските изделия, че ако има някаква категория медицински изделия, е, която да е свързана с нотифициращи органи, то държавите членки трябва да имат поне един нотифициращ орган и държавите членки да решават при какви обстоятелства трябва да има уведомяване. Защото Германия, например, има 18 нотифициращи органа и всяка агенция, всеки такъв орган може да решава какво да прави. Тоест, може да се избира и, и е по-лесно за онези, които участват в процеса да отидат в Германия. Не смятате ли, че трябва да разгледаме този проблем? Освен това, може ли да ме уверите, че комисията ще публикува текст за медицинските изделия и за клиничните изпитания по-късно през годината, например през септември. И освен това, ще има ли някакъв напредък по време на вашето председателство. Благодаря. Госпожа Първанова от името на либералите. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за презентацията. Очевидно, ще имате доста трудна работа, защото от една страна от нито едно председателство не се очаква да постигне невероятното в областта на здравеопазването, особено по отношение на досиета, които са блокирани. От друга страна има натиск от страна на някои държави членки, свързан с финансовия и бюджетния баланс и урязването на средствата в системите на здравеопазване. Смятате ли, че с колегите си трябва да обсъдите дългосрочното въздействие на намаляването на средствата в здравеопазването. Най-вече там, където има дългосрочно негативно въздействие. Освен това, като докладчик от името на парламента по отношение на прозрачността на цените на лекарствата, трябва да изразя своето притеснение. Вероятно знаете какви са позициите на някои държави членки. Какво смятате вие? Как ще постигне някакъв напредък по това предложение? И какви са основите за постигане на напредък между държавите членки? Благодаря. Много благодаря. Последният оратор от първия кръг, госпожа Марина Яна Кодакис от името на ЕКАРА. Заповядайте. Благодаря, благодаря господин министър за това толкова обстойно представяне на вашата програма. Моята група подкрепя вашата програма. Вие говорихте за отсъствие на финансови ресурси. Ако трябва да използвам един гръцки термин, сафос, е, вероятно ще объркам а, термина, но а, така или иначе тежки са времената. По отношение на а, трансграничните а, случаи, каква роля трябва да има ECDC? Това е първият ми въпрос. Имаше конференция миналата седмица. На второ място донорството. Тема, която ми е много близка. Аз съм съгласна с Петър по отношение на трафика на органи, но ми се иска да се говори малко повече за доброволческия характер е, и за, за обикалянето на, на парите в тази област. И накрая, така нареченото здравно устаряване, тук трябва да се отчете и економически аспект, защото ако населението е здраво, ще спестим средства. Мисля, че трябва да обърнете внимание тук. Като цяло сме доволни от вашата програма и ви желаем всичко най-добро. Благодаря. Последният оратор от името на Обединената левица, колегата Суса. Благодаря, господин председател. Важно беше да чуем програмата на кипърското председателство. Добре беше, че чухме приоритетите на това председателство. Имам два конкретни въпроса. Е, други, вероятно, ще ми хрумнат по-късно в хода на разговорите. Първо по Хоризонт 2020. Програмата започва с бюджет от 80 милиона евро за 6 години. 31,7 милиарда милиона по-скоро ще се използват за безопасност на храните, устойчиво земеделие и така нататък. 5,2 милиарда годишно, в крайна сметка. Това е много малка сума с оглед на цялостния европейски бюджет. Е, като се има предвид кризата в много държави членки, какво смятате вие? Смятате ли, че тези средства ще са достатъчни за справяне с предизвикателствата в областта на безопасността на храните и здравеопазването? Вторият ми въпрос е свързан с първия. Бихте ли разяснили малко повече? Неравенството в областта на здравеопазването и негативното въздействие върху здравето на хората, тъй като живеем в време на криза и има огромни разминавания между държавите членки в областта на здравеопазването. Ние по никакъв начин не запълваме тази бездна. Повечето от взетите мерки наскоро, общо взето, водят до още по-голямо неравенство. Бихте ли казали нещо по-конкретно от, то, от това, което вече заявихте а, а, относно мерките в тази област? Така приключихме с координаторите, казва председателя. Сега ще дам думата на министъра за отговор на тези въпроси. Заповядайте. So, um... И така, благодаря за въпросите. Разбира се, органното донорство и трансплантациите сме ги избрали, за да се займем с основополагащи аспекти. Медицинската помощ от една страна, на второ място мобилизиране на общество и влиянието, което органното донорство може да има върху обществото. Може би не знаете, но аз ще ви каже, че една трета от населението на Кипър са донори. С други думи, бомилизирали сме обществото по начин, който ни дава възможност да имаме огромен брой хора, които са готови да станат донори. Та бихме искали обществения аспект да бъде засегнат, да мобилизираме обществото, за да постигнем целите си. Така или иначе, обаче, нуждаем се от органи за донорство, тъй като това има економическо и обществено измерение. За съжаление, обаче не можем да се похвалим с голямо сътрудничество на европейско равнище, с изключение на някои държави. Така че бихме искали този аспект да бъде развит, да има достъп до органи, в най-широк мащаб в целия Европейски съюз. Ето, това е втория аспект. Що се отнася до трафика? Бихме могли да кажем, и тук вече се изказвам като министър на здравеопазването, Изпадали сме в положение, при които имаме неефективно законодателство, което създава възможност за трафик на органи. Даваме си сметка, че това се случва в Европа и ние трябва да вземем мерки срещу него. Би трябвало да има сътрудничество, единство между държавите членки, за да сме в състояние да се защитим от трафика на органи. Що се отнася по програмата за здравеопазването, знам, че това е един много щекотлив въпрос – и сега се нарича добро здраве и растеж, сега се въвежда и думата граждани. Ще видим как ще се формулира нататък. Мащабите на програмата не са огромни. Става дума за 446 милиона евро, които се разпределят по 6-7 години. Та, всъщност, това, което ще бъде постигнато, и тук трябва да сме съвсем откровени, ще бъде пренебрежимо. Така или иначе, финансовата мощ на тази програма би могла да промени нещо. По клиничните изпитвания, някои от вас засегнаха този въпрос, ще кажа следното. Малко ще се отклоним, може би. Въпросът е, защо, са ни необходимите, защо ни е необходима тази директива за хармонизиране на клиничните изпитвания? Европейският съюз ще се изправи пред липса на новаторски лекарствени препарати през идните години. Защо? Защото откриването на такива лекарства се забавя през последните години. И един от основните инструменти и средства за разработване на лекарства са клиничните изпитвания. И те всъщност са 50% от разходите, които се инвестират в разработването на лекарства. Ние сме свидетели на едно забавяне на разработването на новаторски лекарства, защото, и тук не говоря само за клиничните изпитвания, и заради лип... това, че няма хармонизирана процедура, но има и други пропуски, те са свързани с научно-изследователската работа. Ние в Европа се нуждаем от това не само защото трябва да се хармонизират клиничните изпитвания, защото е необходимо да постигнем економически растеж. Току-що го казах. Необходим е този елемент, за да имат способности водещите отрасли – да изпитват лекарствата, за да получат резултатите, които очакват. Тук има економически компонент, освен всички други. Сега минавам към въпросите. Благодаря ви за коментарите. Ние ще бъдем амбициозни и ако постигнем поставените цели, добре. Да, съгласен съм с вас, че е изключително сложен въпрос за заплахите за здравето. На ниво на съвета бяха въведени някои големи промени в директивата за здравеопазването. Знае каква е реакцията и на комисията, но има основополагащи принципи. А те гласят, че трябва да има съгласуваност в най-висока степен в Европейския съюз. В миналото това липсваше. Сега то ни е необходимо. Ако няма съгласуваност, се създава един вакуум, ако щете, и неспособност да се излезе с някакво становище. И понякога търговските съображения се намесват, вземат връх и очевидно е необходимо да има някакъв основополагащ принцип и да положим усилия да постигнем съгласуваност на нивото на съвета, но разбирам ясно това, което вие казвате, че целта е прекалено амбициозна, но трябва да се работи по нея. За клиничните изпитания вече се изказах. Е, медицинската апаратура, е, да, знаем за скандала с е, гърнете имплантати. Нямаше съгласуваност. И тук ще отговоря като министър на здравеопазването. Имаме становище, виждаме, че други компетентни органи застъпват друга теза и това ни изправя пред една ситуация, където а, сочим пръст, с, сочим се един друг с пръст. Разбира се, всички се договорихме че комисарят по здравопазване трябва да излезе със становище, да прикани държавите членки, да създаде един регистр, т.е. национален регистр, чрез който да се проследява всяко лице, което е получило имплантат. Следователно, това е все пак някаква стъпка напред за обсъждане на директивата. И надявам се, че това ново предложение, с което разполагаме, ще спомогне да се прилагат е, мерки, които пък да осигурят надзор и контрол а, е, и провеждане на одит на нотифициращите органи. Тези органи носят отговорност, особено за някои имплантати, които имат фармацевтични елементи и съответно се нуждаят от разрешително или лиценз. Това трябва да бъде обсъждано допълнително. Много е трудно да теглим някаква черта тук, но съм съгласен с вас, че е необходимо от някъде трябва да се започне. Сега по въпроса за фармацевтичната бдителност, който зададе госпожа Парванова – в Кипър имаме опит. Е, споменахте економическата криза. На първо място, това, което забелязвам аз, е, че фармацевтичните компании са готови в тези трудни времена да направят отстъпки с оглед на системата за здравеопазването. И на мен като министър това ми го казват. И ние в нашата страна сме се опитали да въведем мерки за ограничаване на разходите. Това се оказа ефективно и въпреки, че ще трябва да се заемем с директивата, че ще обсъждаме валидността на и сроковете на валидност на разрешителните или лицензиите, все пак, по моя преценка, има един философски въпрос, който изповядват фармацевтичните предприятия. Те се стремят лекарствените средства да са по-достъпни с оглед на цените и тук трябва да проведем един открит диалог. Ми давам на въпроса на госпожа Яканокодакис. Благодаря за този въпрос. Миналата седмица обсъждахме тази тема. има много стъпки, които улесняват обмена на специализирана информация между държавите членки. И а, ролята на този орган е изключително важна за малки държави като а, Кипър. Малките държави не разполагат с възможности и експертни знания и всъщност Този орган спомага именно ECDC да, да се осъществи този обмен на информация и знания. Натрупахме такъв опит в а, областта и на птичия грип. Споменахте и въпроса за доброволчеството. Мобилизирането на обществото е от основно значение. Минавам сега на въпроса за здравето на зряла възраст. А, някой може да каже, че това са взаимоизключващи се термини. Не може да бъдете възрастен и здрав, т.е. стар и здрав. Но тъй като има цяла поредица от биологични процеси, които могат да бъдат осъществени на по-ранен етап от живота, може да се осигури устаряване в добро здраве. И това, на което ние искаме да обърнем внимание на срещата на високо равнище, значението на това да се осъществяват различни мерки за намеса, да се а, приучават децата на здравословен начин на живот, да се предотвратят заболявания като диабет, сърдечно-съдови заболявания, които натоварват изключително много здравоопазването. Също така бихме искали да сегнем въпроса и за третата възраст и ще обсъждаме не само нези заболявания, които натоварват хората в третата възраст, но бихме искали да направим и едни по-провокативни обсъждания – за научно-изследователската дейност. Често сме свидетели на това, че ако прочетем предложенията за стволовите клетки, ще забележим, че те са насочени към хората в третата възраст, защото тези проучвания, се казва, се провеждат, за да може да се лекуват заболявания на третата възраст. Но ние бихме искали в хода на този дебат да изведем на преден а, план, и тук не говоря само за срещите на министрите на здравеопазването в съвета, но да бъдат привлечени специалистите, да, да говорят за стволовите клетки. А, според мен сега сме достигнали на един етап, който или ще има пробив, или ще бъдат загърбени проучванията за стволовите а, клетки. Но бих могъл тук да отговоря на зададения въпрос последния начин. Това е свързано с изследвания. Няма да навлизам в подробности, но мога да кажа, че това е една програма за 80 милиарда, която чрез която за първи път е, парламента би искал да се постигне увеличение до 100 милиарда. Но този бюджет може да бъде а, разпределен. Смятам, че тук тази тема няма да обсъждаме. Тя е за комисията и ТЕР, за да не се получава покриване на различните досиета. Благодаря, господин министр, за подробните отговори и информация на въпросите зададени от координаторите. Сега започваме втория кръг с изказвания. Господин Пирило е първият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Малас, за вашето представене. Няколко въпроса искам да задам. Всъщност, някои от моите въпроси вече бяха зададени. Първо, по отношение на трансплантациите. Знам, че колегите Лизе, както и други колеги говориха по този въпрос, имаме правен текст, който съществува вече дълго време. Когато имаме криза, обаче, има спестявания във всички области. Въобще кризата засяга всички сфери. В Европа се споменава следното. До каква степен е уместно да има финансова помощ за трансплантациите. В Испания се говори по тази тема. Мисля, че трябва да сме категорични, защото текста на парламента е против тази идея. На второ място има международна конвенция. Е, освен това, е, чрез тази е, конвенция, тази практика се забранява. Средства, пари срещу трансплантации. Въобще, можем ли да позволим богатите да могат да си купуват органи, а другите не? Темата е много важна. Освен това, темите за трансплантацията трябва да получат по-голяма общественост. Трябва да има кампании, повишаване на осведомеността относно трансплантациите. Това е изключително важно. Всичко можем да направим и всичко трябва да направим, с изключение на финансовите стимули за трансплантациите. Ясно е, че живеем в тежки времена, но е неприлично да говорим дори за финансов елемент тук. На второ място спестяването на средства. Аз съм съгласен, че трябва да сме креативни, съзидателни, ако погледнем обаче политиките на различни държави членки, например спестявания в сектора на здравеопазването, между другото това е една от първите мерки, които се предприемат, когато има криза. Кризата се използва като извинение за намаляване на средствата в здравеопазването. Много е тежко положението и си мисля, че комисията, съвета трябва да отправят малко по-различно послание. Имаме право а, на здравеопазване, всички ние, всички хора. Добре е да проявяваме съзидателност, но бихме били още по- креативни ако имаме и повече средства. Така че трябва да използваме тази възможност и да кажем на държавите членки, че кризата не трябва да се използва като извинение за още по-голямо намаляване на средствата в здравеопазването. Разбирам, че и вие имате нелека задача, но трябва да отправим ясно послание. Ако се справим с неплащането на данъците, с данъчните измами, например, ще имаме средства за здравеопазване. Благодаря. Благодаря господин Пирило за това емоционално изказване. Сега Карл Хайнц Флоренц. Аз а, си посипвам главата с пепел, че до сега не съм му дал думата. Ето, заповядайте. Да, не е лесно да слушам господин министър се присъедини към казаното от Дагмар от Беренц. Ако се присъедините и към мен, ще бъда още по-щастлив. Сега не искам да говоря за медицина, защото се страхувам от лекари и не съм специалист. Освен това, искам да остана в сферата на профилактиката, а именно консумацията на тютюневи изделия. Имам а, опит от 18 години зад гърба си и смятам, че напредваме с скоростта на Охлюв, независимо от а, това, чие е председателството. Искам да ви попитам какво вие искате да направите в тази посока? Говори се за обновяване на законодателството, за промени в етикетирането и особено от това създаване на нови стимули за младежите да не започват да пушат. Разбира се, че е много по-трудно човек да се откаже като пушач, отколкото да започне и може би можем да направим промени в опаковането. А, по въпроса за различните химикали, смятам, че фармацевтичната промишленост тютюнопроизводителите имат право да употребяват между 70 и 80 различни съставки, които ние изгаряме и вдишваме. Игнорират се последиците върху нашето репродуктивно здраве. Знаем всички за рисковете от ракови заболявания. И на това място искам да попитам Смятате ли да направите стъпки в посока една забрана за тютюновата промишленост да, да добавя съставки в тютюна без проверка? тютюнът е естествен продукт и не може да има един и същи вкус навсякъде. Благодаря на Кавен Слонец. Сега Виторио Броди. Грация, президенте. Грация, сеньор мини. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин председател, че сте днес а, сред нас. Имам две забележки. По въпроса за донорството на органи. Според мен ще е важно да се постигне съгласие на ниво Европейски съвет относно това кой е в състояние да бъде донор. А именно случаите, в които няма изричното съгласие на потенциалния донор или когато потенциалният донор не е в състояние да изрази мнение. Ако се решат тези въпроси, мисля, че броят на органите за трансплантация би се увеличил значително. Също така трябва да е сигурно, че предоставянето на органи ще остане незаплатена дейност. Второ, клиничните изпитвания и допускането на лекарствени средства на пазара. Това, което вие казахте, беше, че а, клиничните изпитвания са свързани с допълнителни разходи. Но и фармацевтичната промишленост може да направи нещо. Би било възможно, например, тя да вложи повече средства в разработването на лекарства за редки разпродав... заболявания, защото за тях все по-малко нови лекарства се пускат на пазара. Няколко думи за Хоризонт 2020. Може би трябва да се опитаме да повишим качеството на клиничните изпитвания. И не винаги да използваме животни за тази цел. Може да използваме и различни култури от клетки и тъкани, защото тези тестове са всъщност доста по-прецизни, резултатите им са по-достоверни и много повече се покриват резултатите от тези тестове с действителните реакции на човешки организъм, отколкото ако се правят опити с животни а, може би трябва да вземем под внимание и онова, което твърди фармацевтичната индустрия, а именно, че съществува опасност изобщо да бъдат а, изключени опитите от а, този характер изобщо опитите при а, пускането на нови лекарства. А, тези тестове са а, необходими за тестовете на нови лекарства. Благодаря. Сега Виторио Проди и още един допълнителен въпрос от Дагмар Род Берент. Много щедро и елегантно представяне от ваша страна, господин председател. Благодаря. Относно медицинските изделия, нещо, което не казах. Чух ви. Не го приемам, но общо зато вашето представяне беше достатъчно добро. Не проявявам голям ентусиазъм относно първите казани думи от вас, но останалата част беше много добра. Ако искате да се постигне напредък тук, трябва да се направи ясна разлика между разрешително и нотификация. И двата елемента естествено имат своите основания. На второ място единната употреба и е, различните употреби или лекарства с е, много употреби. Когато говорим за многостранна употреба, ще разгледаме ли хигиената в болниците, например, ще разгледаме ли хигиената на възстановяване на медицинските изделия, на повторното им на повторната им употреба. Болничните инфекции, например, знаете, че те са голям проблем. Може ли да предвидите някаква нова инициатива за антибиотици, които да се справят с многостранната резистентност. Ако го направите, ще бъдете герой за всички пациенти в Европа. Благодаря. Така приключва втория кръг от изказвания. Сега ще имате възможност да отговорите. Заповядайте. Благодаря. Аз не съм сигурен какъв беше първи въпрос, господин Родригес. Той си тръгна май... Не, тук е. Не съм убеден, че в това предложение споменаваме финансов стимул. Вероятно не сте разбрали. Идеята не е да се прави нещо подобно, по-скоро да се мобилизира обществото и да има по-добро сътрудничество между европейците. Това е основната идея, да има осведоменост. Ако сравним Европа с подобни общества, нека да вземем, например, гръцкото и кипърското общество, те си приличат. Ако погледнем донорите на костен мозък в Кипър, те са 200 хиляди, в Гърция са 15 хиляди, а населението на Гърция е 10 пъти по-голямо. Така че Социалната осведоменост е нещо изключително важно. Тук има и други въпроси обаче. Качеството, свързано с трансплантациите. Ако погледнем цяла Европа, ще видим, че процедурите за оценка на донорите на жизнеспасяващи органи са различни. И тук трябва да работим. И ето тук предвиждаме нещата напред и предвиждаме финансова подкрепа, финансов елемент, ако законодателството не работи. Естествено, ще трябва да се погледне законодателството по-отблизо. Намаляването на средствата в областта на здравеопазването. Може би трябва да дойдете при нас, когато говорим с тройката. Не триото, а тройката. Като цяло, където и да отиде тройката, тя работи технократски, а здравеопазването не е като другите области. Не може да има урязване на средствата в здравеопазването, просто защото трябва да свържем двата края. А ние го правим. В същото време, средствата, макар и намалени, не ни пречат да проявяваме иновативност и да намерим начини е, по силата на които можем да харчим по-малко. Не забравяйте, че аз съм министър на здравеопазването. Сега ще ви дам един конкретен пример. По отношение на лекарствата и техните цени, е, има различни системи на определение на цените – в моята страна успяхме да намалим цените на лекарствата значително. Тук въобще не засягаме иновациите. Естествено, иновациите трябва да се разгледат като възможност. Не смятам, че на настоящ етап, в настоящия момент трябва да се правят сериозни намаления на средствата. Виждал съм примери в някои страни, където има сериозно урязване. Всъщност по време на економическа криза средствата за здравеопазване общо взето се увеличават и това оказва влияние върху политиките и на, на бъдещето. По отношение на тютюна, господин Флоренц, мисля, че темата няма да се засегне в голяма степен в нашето председателство, но мога да дам мнение, така или иначе. Ако не се лъжа, 40 години от не да намерим безспорни доказателства, че тютюнопушенето причинява рак. Какво да правим тогава с директивата за тютюна и тютюневите изделия? Ще има ли тя въздействие върху здравеопазването? Ако погледнем историята на въпроса и вземем за пример Франция, французите въведоха много високи данъци, без да променят етикетирането на цигарите и така значително се намали заболеваемостта от рак на белите дробове. Същото стана и в Великобритания. Така че това е една мярка. Дали трябва да има пълна забрана? Не ми се иска да отиваме чак до там. Това е моето лично мнение. Едва ли ще можем да заличим, да премахнем тютюна и тютюнопушенето въобще, но каквото и действие да предприемем, независимо дали става въпрос за високи данъци или за специални етикети, то мерки трябва да има, защото хората са изложени все повече и повече на тютюнев дим. Ако не се лъжи, ирландското председателство ще се занимава с темата, но първите реакции, първите сигнали, които чух, след като стана ясно, че можем да обсъдим тази директива, бяха особено силни и категорични. Ще видим какво ще стане. Говорихте за донорството на органи, дали трябва да има предварително съгласие от страна на индивида. Става въпрос за пациенти, които са в клинична смърт и не са могли да дадат своето съгласие. Това е дискусия с социални измерения, която се провежда във всяка страна. Някои страни успяха да решат проблема. Колкото повече ангажираност виждаме сред представителите на обществото, колкото повече донори има, толкова по-лесно ще се реши проблема. Но аз съм съгласен с вас. Никога не можем да имаме единно мнение, защото някои общества имат а, много категорични религиозни съображения. Тук много трудно ще се постигне напредък. По отношение на клиничните изпитания, всъщност вече говорихме за тях, културата. Това е въпрос на научна стойност. Ще можем ли да решим всички проблеми, свързани с оценката на лекарствата? Дали ще можем да премахнем тестването върху животни или хора? Ако трябва да се изкажа в качеството си на учен, вероятно никога няма да можем да заменим клиничните изпитания с култури от клетки. Освен това има сериозен проблем. Ще има сериозен проблем по отношение на маркетинга. Какво можем да направим? Вместо да говорим за използването на култури от клетки, можем да имаме инициативи за съвместни технологии. И сега има такива инициативи, в които участва Европейската комисия. Може да се симулират последиците от използването на някакви лекарства, да се види какво ще бъде евентуалното въздействие за конкретно заболяване, така се намаляват разходите, но моето скромно мнение е, че така или иначе клиничните изпитания няма да могат да се заместят. Вие говорихте за връзката между АМР и имплантите. Не разбрах какво точно имате предвид, но определено повдигате проблемен въпрос, можем да ви дадем писмен отговор, защото вие не сте убедена в нашия отговор в устна форма, така или иначе. Благодаря. Господин Проди, съвсем накратко, ако може. Заповядайте. Well, I, I was not meaning. Аз а, нямах намерение да се забранят изпитванията с животни, но изпитванията изпитванията с а, клетъчни култури биха могли да ни дадат много отговори за токсикологията и механизмите. По този начин те могат да се окажат много по-относими към човешкия организъм, отколкото изпитванията с животни. И всъщност това, което имах предвид, е да се модифицират клиничните изпитвания по начин, който ще ни осигури по-точни отговори. Не да забраним съвсем а, изпитванията с животни, а да ограничим този вид изпитвания. Да, може би не отговорих много точно на въпроса. Вие имахте предвид точността на токсикологичните изследвания – Фармацевтичната промишленост сътрудничи с комисията и това е все в контекста на инициативата за новаторски медицински препарати, като там се слага ударението върху а, токсикологията и предвидимостта правят се компютърни симулации, за да може да се предскаже какви биха били последствията от токсикологична гледна точка. тя. С това приключваме с кръга от въпроси и отговори. Искам да благодаря най-сърдечно на министра на здравеопазването Малас за неговата подробна добре обоснована презентация и вашите отговори. Виждаме, че сте изключително добре подготвени. Ние проведохме една среща в моя кабинет и аз се впечатлих от вашата а, експертиза, от вашите знания, защото вие сте а, експерт в областта на здравеопазването и можем само да се радваме на предстоящите 6 месеца на кипърско президентство, е, на председателство, особено в е, областта на здравоопазването. Както чухме, вие поставяте акцент върху законодателната област и в времена на криза, в каквито несъмнено се намираме. Смятам, че добрата политика в областта на здравоопазването е от особен интерес за 500-те милиона граждани на Европейския съюз и не бива да се правят економии на гърба на онези, които не могат да си позволят повече. В всеки случай от името на нашата комисия ви пожелавам успешно, амбициозно председателство. Винаги ще се радваме да ви поздравим сред нас. И успех! Ja, nach der Präsentation след представенето на програмата на Кипърското председателство продължаваме с точка 5 от дневния ред правилата за отчитане и плановете за действия в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, които се дължат на дейности във връзка с земеползването, промените в земеползването и горското стопанство едно много дълго заглавие. Нашия докладчик е Критан Арсенис и се надяваме да разберем от него какво се крие зад това заглавие на неговия доклад. Заповядайте, Кайтан. Благодаря. Надявам се, че колегите не очакват да бъда тъй добър, както министър Малас. Тук говорим за едно неуловимо решение, ново предложение, което ни обягва, но то всъщност представлява транспониране на предишно решение от преди няколко месеца. Обсъжданията започнаха в Маракеш през 2001 година за поглъщанията но едва миналия декември успяхме да стигнем до едно окончателно решение, което да е задължително в областта на горското стопанство, управлението на горите. Става и всъщност по-видими стават и въпросите свързани с въглерода. Каква е целта на предложението на европейско равнище? Е да бъдат определени правилата за измерване на емисията и разработването на такива а, планове в областта на емисиите и поглъщанията. Всъщност това е първа стъпка на двустепенен подход. Започваме чрез въвеждането на строги правила за отчетност. Това е първия етап. И на втория етап започваме да отчитаме тези емисии, като ги сравняваме с поетите задължения за ограничаване на емисиите. Сега обсъждаме първи етап всъщност. Решението не въвежда задължителни измерители, всъщност въвеждат се строги правила за отчетност, които така или иначе вече са договорени в международен план. За мен възможността е чудесна ние, европейците, да покажем на света, че се отнасяме сериозно, когато вземаме решения и влизаме в преговори, и че прилагаме решенията и сме постоянни в това отношение. Има и политическа цел, която по моя преценка е съвършенно уместна за нашата работа тук в парламента. Тоест, целта е представляващите ни и преговарящи да имат зад гърба си една съгласувана позиция, когато започнат преговорите в Доха през декември месец и да имат едно окончателно решение по земеползването, за да може Европа да каже ето, още в Дърбан преди една година ние взехме а, решение за земеползването и горското стопанство и вече разполагаме с правен акт. Така че очакваме да бъде постигнато тази съгласуван. Имаме три цели, които си поставя доклада – да се съобразим и да изпълним международните ангажименти на държавите членки като страни по а, Конвенцията на ОНЕ за изменението на климата. На трето място да има последователност и съответствие с правните актове на Европейския съюз, включително, но не само с усилията по ОСП и директивата за възобновяемата енергия. И на трето място да имаме единни практики и методологии, които гарантират прозрачност, съпоставимост, точност, не само в държавите членки, но и помежду им. Сега, ангажиментите или задълженията по отчетността ще изискват въвеждане на измерители за емисиите в различните категории дейности, които изпускат емисии, за да могат тези сектори да бъдат отчетени. Като нека не забравяме, че няма крайни цели, но тези задължителни методи за отчитане, всъщност ще бъдат един вид а, подготовка за отчетността в държавите членки. В текста се разяснява каква да е методологията, която не се различава от методологията, която се използва международен план. Минимум 8 години се предвиждат за този вид отчетност. Това е до 2020 година за да могат да се утвърдят практиките. Комисията предлага задължителна отчетност по отношение на управлението на пасищата на базата на данни събрани от държавите членки, които трябва да предоставят всички данни P1 до P3 P1 са основ... данни за основната методология, P3 всъщност това е усъвършенстваната методология, като това са обобщени данни от държавите членки, за да може да се обхванат всичките три категории, след като бъдат изпълнени всички тези етапи се преминава на четвъртия етап и според мен това предложение на комисията лесно може да бъде изпълнено. Освен предложеното от комисията, да се предвиждат и мерки за пресушаване на влажните зони. Това е необходимо, тъй като по време на а, преговорите бяха представени различните тези. В началото нямаше голямо участие. Всички бяха в една друга зала. Тъй като в началото се водеха официалните преговори за новите правила за отчетност Обсъждаше се как правилата да бъдат до усъвършенстване и по силата на Киото, Дърбан, правилата за отчитане ще бъдат част от новото споразумение за изменението на климата, което ще влезе в сила 2020, ще се договаря 2015. САЩ и други държави ще се присъединят в САЩ вече има отчетност за култивираните, за пасищата и за влажните зони. И всички тези зони ще бъдат включени. В началото нямаше изрични задължения. Последствие бяха въведени за влажните золи преди 2020, сега ще са задължителни. След. Не, преди изтичането на силата на тези решения. Сега по отношение на различните природни бедствия. Има изключение при определени обстоятелства. Например, ако имаме крайни прояви на времето. Е, примерно, бъдат унищожени 5% от горските масиви в една държава поради природни явления. И емисиите при такъв пожар, да речем, ще бъдат обект на, обект на дерогация. В проекто доклада, с който разполагате, се съдържа предложение текста да бъде възстановен в първоначалния му вид, такъв какъвто беше в Дърбан. И ако имате допълнителни въпроси по моите предложения, ще се радвам да ви отговори или сега, или по-нататъка. Горските продукти. В Дърбан беше взето решение – когато бъде използван дървен материал за мебели, да речем, когато имаме дърводобив, ние не смятаме, че материала, който се бракува, може да бъде разглеждан а, като източник на емисиите, тъй като според нас изпускането на въглеродните емисии става с забава във времето. Въпросът всъщност е тук какви конкретни данни могат да бъдат използван за този а, срок на полуразпад на въглерода. И тук остава една въпросителна – всяка държава членка може да използва данни съобразени с спецификата на страната, дори при вноса на дървесина. Германия и Франция, да речем, внасят дървесина от Русия или Белгия. И правят си собствени разчети за полуразпада – на дървесината, която са внесли и дървените и про... стоките от дърво, които са внесли, да речем, от Белгия. Изчисленията се правят по различен начин. Немските разчети се различават от френските. Представете си какво означава това за единното отчитане в Европа. Затова предлагаме а, единна отчетност държавите членки да бъдат задължени да нотифицират комисията, когато използват такива специфични за страната разчети за полуразпада на дървесината и след това да бъде въведена забрана на държавите членки да използват такива разчети, когато тези стоки се пускат на пазара в Европейския съюз и те се отклоняват от единните правила. Also, и по-нататък има един въпрос, който мисля, че ще бъде основен в нашите разисквания. Той засяга държавите членки. Колегите се изразиха а, своите а, притеснения. Мисля, че предложението е добре балансирано, така както е представено от комисията. Според много от колегите се навлиза в територията на субсидиарността, веждането на политика, но става дума за тълкование на текст. Именно тълкованията е, превръщат този текст в нещо плашещо. Според мен въпросът е простичък. В моето предложение съм привнесъл яснота, за да се наблегне на обичайната роля на комисията да пояснява решенията. И аз мисля, че текста става много ясен. Плановете за действие целят обмен на информации за действията на държавите членки по линия на правилата за отчитане на парниковите газове. Да, на нас ни трябват тези правила, защото иначе нямаме източник на информация в Европейския съюз. Включил съм и участието на обществеността, прозрачността, нещо, което се изисква по линия на правните актове на Европейския съюз и смятам, че това трябва да бъде отразено и накрая няколко думи за определенията. Използват се някои понятия в целия документ. Те трябва да бъдат доизяснени. И в този смисъл предлагам да се въведат а, някои а, обяснения и определения за това какво е въглероден запас, въглеродосъдържащи съвкупности, поглъщания и гори, залесяване, обезлесяване. Е, много колеги повдигнаха въпроси. Става дума за следното. В Европейския съюз имаме определение в ОСП за това какво е гора. В Конвенцията на ОНЕ за изменението на климата има такова определение. Що е то гора? Според това определение, ние сме разработили програми за ограничаване на емисиите по линия на отчитането и плановете за действие и в ОСП е въведено това определение. Ако в този нов правен акт включим по-широкото определение, прието от държавите членки в Дърбан, то тогава от това ще проистекат задължения по правилата за отчитане – и ние ще трябва да ограничим своите емисии въз основа на по-широкото определение, а не онова, което използваме за финансиране на тези действия във вътрешен план. Ако се съобразим с определението в ОСП, използвано в Европейския съюз и по линия на решението за правилата за отчитане, ще имаме съответствие – предвид решението и така ще сме се съобразили както с международните си ангажименти, така и с вътрешното право на Европейския съюз. Смятам, че това е коректното а, решение, тъй като е съобразено с определението в ОСП. Това е мнението и на правната служба на комисията и за мен е логично. А, тук ще спра и съм на ваше разположение да ви отговарям на въпросите. Благодаря ти а, а, много, Критон. Сега докладчиците в Сянка имат думата колегата Маргонайте. Благодаря, господин председател. Така наречената ЛУЛУСЕФ това е документ, който е изключително важен, като се има предвид еволюцията на общата политика на Съюза в областта на измененията в климата. Трябва да намерим обща позиция. Много съм благодарна на докладчика за извършената работа. Благодарна съм и на комисията, която направи първоначалния доклад и подготви дебатите тук. От името на моята политическа група трябва да изразя някои притеснения на първо място, този документ следва политиката от Дърбан миналата година. Никой не отрича, че Европейския съюз в момента се бори с това да има обща политика. Всяка година ставаме свидетели на нещо подобно. Решенията общо взето винаги засягат едни и същи въпроси. Комисията предлага амбициозни действия и справо без такива действия, вероятно ще е по-трудно да постигнем някои цели. Текста предлага конкретни решения. Докладчика обаче предлага още по-амбициозни действия и цели и аз мисля, че ние трябва да отчетем действителността. Държавите членки имат различни интереси, различно положение, дори горите са различни. Горите в Северна Европа не могат да бъдат приравнявани с горите в Южна Европа. Те са съвсем различни и имат различни проблеми. В същото време не може да се поставя знак за равенство между управлението на обработваеми земи в Западна и в Източна Европа. В Източна Европа имаме надежни данни от 1988 година на сам. Да не говорим, че по отношение на управлението на пасища има сериозни промени всяка година. Не можем да искаме от някои държави да бъдат още по-амбициозни от това, което те могат да демонстрират. За това мисля, че ние не можем да надхвърлим онова, което сме поели като ангажимент в рамките на Дърбан – Имаме сега един по-амбициозен документ, естествено тук има различни становища, но аз предпочитам да има еволюция, а не революция. Освен това, аз предпочитам да има субсидиарност и по-голяма гъвкавост за държавите членки в рамките на споразумението от ООН. Освен това, ако ми позволите, няколко въпроса имам към представителите на Европейската комисия и към докладчика. Става въпрос за някои уточнение. На първо място определението на гора. Критон вече спомена какво представлява гората по силата на текста за развитието на селските райони и избират се 0,5 хектара, само че в държавите членки определението за гора е много различно. В някои има 0,1 хектара, в други има други цифри. Така че как ще проработят нещата? На второ място, гъвкавостта по отношение на методите за отчетност и изчисление и референтните стойности. Комисията проявява голяма гъвкавост, но може ли да внесе малко повече яснота, защото аз мисля, че много държави членки тук имат притеснения. На трето място, последователността на изискванията в рамките на УСФ и в рамките на ООН. Е. Да не стигнем до дублиране на усилията и до много по-голяма бюрокрация по силата на системите за отчетност. Още нещо. Включването на обработваемите земи и пасищата. Това се сблъсква с дневния ред по силата на ОСП и освен това се навлиза в правомощията на държавите членки. Включването на пасищата и обработваемите земи трябва да е факултативно. Доколкото разбирам, в Дърбан се казва, че държавите членки могат да се присъединят към това предложение. Значи, според мен става въпрос за факултативна мярка. Още един въпрос към комисията – Приемате ли, че доброволни инструменти могат да се използват в рамките на предвиденото от ООН? Какво има предвид? Да не се отива по-нататък в Европейския съюз, а да се придържаме само в рамките на обещанията и ангажиментите, които сме поели пред международни органи. Нека да подчертая, че Европейската комисия твърди, че в системата няма нищо ново и че много държави членки вече прилагат такава отчетност и че събират различни видове данни, но така или иначе има различни въпроси, които се повдигат от селски стопани, от индустрията, дори от цели държави членки. Може ли да получим малко повече яснота? Критон вече заяви, че използваме тълкование, когато четем текста. Аз мисля, че когато има пространство за тълкуване, няма яснота за всички какво ще стане в действителност. Това са основните ми бележки. Темата е изключително важна. Мисля, че трябва да отделим повече време за разговори. Това са моите притеснения, както вече заявих, и всъщност ще изчакам поясненията и отговорите от страна на колегите. Благодаря. Сега давам, давам думата на колежката Мена. Благодаря, господин председател. Благодаря на Критон за положените усилия по тази толкова важна тема. Чухме някои много интересни неща, свързани с ЛУЛУСЕФ. Този текст ще изиграе голяма роля за справянето с проблемите на околната среда и измененията в климата, така че парламента трябва да има категорична позиция. Тук обаче има и твърде много трудности и предизвикателства. Много неща липсват от доклада. Не съм убедена, че разглеждането на горите, такива каквито те са в различните части на Европа, е достатъчно справедливо и издържано от научна гледна точка. Много е важно решенията, които са взети в Дърбан, да бъдат приложени в Европейския съюз дългосрочен план. Предложението на комисията сега се отклонява значително от международните споразумения – Има сериозни е, притеснения във връзка с това предложение на комисията. На първо място, плановете за действие. Тук мога да бъда много критична. Е, ние имаме много големи разлики в политиката на горско стопанство. Въобще горското стопанство е крайно различно в Северна и Южна Европа. Ето защо единния план за действие не е много логичен за цяла Европа. Не смятам, че комисията може сама да решава за това как да използваме нашите гори. По отношение на изискването за отчетност, тук мога да отправя сериозна критика, точно както и предишния оратор. Трябва да се придържаме към онова, до което стигнахме в Дърбан. Третото ми много сериозно притеснение е свързано с цифровите данни. Говорим за референтни стоености. отново казвам, това е една голяма стъпка към уеднаквяване на политиката в областта на горското стопанство – Ако погледнем националните статистически данни и промените в тях, ще разберем за какво точно става въпрос. Доклада на господин Арсенис и неговите изменения отиват още по-далеч от комисията. Не съм убедена, че можем да подкрепим разширяването на приложното поле на този доклад и включването на други територии. Много важни промени прави докладчика към предложението на комисията, но има области, в които ще трябва да има допълнителни разисквания. Благодаря. Благодаря. Колежката Жули Гърлинг попита дали мога сега да й дам думата, защото няма време, трябва да, да отида и да присъства друго заседание. Благодаря на Барт, благодаря на председателя. Приветствам работата на докладчика. Той е положил много усилия. Приветствам и предложението на комисията. Мисля обаче, че докладчика проявява твърде голяма амбиция. Мисля, че трябва да бъдем малко по-практични. Трябва да приравним текста към Дърбан. Ще внеса редица изменения в тази връзка. Не съм съгласна, че трябва да надхвърляме текста от Дърбан. Ако го направим, ще внесем объркване. Смятам, че законодателството на ЕС трябва да отговаря на международните споразумения, но не трябва да ги надхвърля, защото иначе ще затрудним изпълнението на целите и прилагането на приложението на практика. Ще направя коментар във връзка с делегираните актове. Разпоредбите в тази връзка отиват твърде далеч, например като в член 4 и член 6. Критериите за отчетност ще имат значителни економически и политически последици. Съответно, трябва да има промяна чрез обичайната законодателна процедура, а не чрез комитологията. Ще внеси изменения в тази връзка. По отношение на националните планове за действие, които се споменават, аз смятам, че те трябва да останат правомощи на държавите членки. Ще внесе изменения с цел намаляване на бремето, трябва да има по-голяма гъвкавост по отношение на сроковете. Освен това, ще имам изменения свързани с правомощията на комисията по отношение на управлението на сроковете. По отношение на пасищата и обработваемите земи съм съгласна с Радвиле. Комисията отива твърде далеч с придаването на задължителен характер. Тук ще внеса изменения за придаването на факултативен характер. Благодаря. Благодаря, Джули. Сега Бас Айкхаут. Благодаря, господин председател. Жалко, че Джули ще пропусне моето изказване. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. в голяма степен можем да ви подкрепим, но за разлика от Джули, не смятам, че докладчика проявява голяма амбиция. Аз смятам, че даже амбицията му е малко ограничена. И всъщност е очудващо как така изведнъж всеки в парламента иска да се придържаме към Дърбан, след като Дърбан ще се промени след една година и освен това през 2015 година. Общо заето, докато създадем системата за отчетно, законодателството ще е изминало дълъг път и ще трябва да приемаме ново законодателство. Така че ми се иска парламента малко да изпревари нещата, вместо да се съобразява по-късно с онова, което е постигнато като споразумение. Тук обаче се говори, нека да следваме останалия свят и да не надхвърляме нещата. Не трябва да създаваме такава представа от страна на парламента. Освен това, в пътната карта за ниските нива на въглерода, която всички приемаме, с изключение на една страна, парламента със сигурност приема тази пътна карта, та там много ясно се подчертава, че земеползването ще е изключително важно, когато разглеждаме дългосрочните жалони, ако мога така да се изразя, не цели. Та, за тези дългосрочни жалони имаме нужда от следното. Цитирам пътната карта. Имаме нужда от цялостна позиция относно земеползването, която трябва да се представи в настоящото предложение, това, което обсъждаме в момента. Само, че тук става въпрос за отчетността. Нямаме цялостно предложение и въпреки това колегите казват, че предложението е твърде амбициозно. Е, това е тъжно. Да се надяваме, че ще инжектираме нова доза амбиция в това предложение, така че общо взето напълно подкрепям докладчика. Е, да се надяваме, че и Финландия ще осигури подкрепа. няколко коментара сега. По отношение на националните планове за действие, които които, между другото, са доброволни и комисията просто предлага да допринесе в създаването на тези планове. Много скромно предложение. Трябва да разгледаме обаче стратегиите за ниски нива на въглерода, които се изискват в национален мащаб, дори и това да не е по силата на ЛУСЕФ. Ако погледнем референтните нева, първото от тях е, че момента, по-скоро потенциала на земеползването за намаляване на въглерода не трябва да се ограничава. Ние сме съгласни с включването на влажните зони. Хора, говорим само за отчетност. Трябва да започнем и да прилагаме отчетност по отношение на влажните зони, по отношение на продуктите, получени от дървесина, от дърводобива. Знаете, че говорим за възобновяема енергия, ще използваме дървесината като източник на биоенергия. Съответно, би трябвало да има повече насоки относно тези продукти, получени от дървесината от дърводобива. Подкрепям докладчика. По отношение на националните, по-скоро природните нарушения или бедствия, отново подкрепям. Трябва да има обаче прозрачност. С други думи, в голяма степен подкрепяме докладчика. Нека да действаме малко по-амбициозно, за да може в международен план ние да сме водещите защото не се знае какво ще стане. Сиев ще се промени след Дърбан и въобще съществува живот и след Дърбан. Благодаря. Карл Хайнц Флоренц и след това Петър Лиз. Е, Винаги е трудно, когато симпатични колеги са на друго мнение, но въпреки всичко ще остана на моето собствено. Миналата седмица говорих с комисията и а, с миналата седмица по време на разговорите с комисията бяхте доста по а, лишен от емоции, а сега представяте Лусиев като а, някаква адска машина. Комисията първо иска данни и след това иска да вземе решение въз основа на тях. И въпреки това, бих попитал вашите експерти от е, комисията по какъв начин е, ще сравняват е, площи в Германия, едната в горски регион, други в по-скоро степ растителност. Искам да попитам как ще оценявате, как ще сравнявате тези данни, до какъв резултат ще достигнете когато бъдете зеляти с толкова данни. И искам да попитам а, хората, в, които работят в а, земеделската а, индустрия, защо нямат тези данни. Аз самият съм селски стомпанин и отчитам до квадратен метър онова, което се случва в а, моето стопанство. Смятам, че така и трябва и когато Европейския съюз дава 13 милиарда за селското стопанство, трябва да знае какво се случва. Значи, аз смятам, че вие разполагате вече с данни. Знаете точно колко хектар гора имам, знаете на каква възраст са дърветата и се питам защо Генералната дирекция околна среда и Генерална дирекция селско стопанство не могат да използват наличните данни, така че изобщо да не трябва да си говорим тук за всякакви допълнителни фокуси. В моята държава а, понякога се прекалява в събирането на данни. А, но в други държави няма и кадастрални карти. И искам а, да те попитам, ти си ми много симпатичен, но искам да те попитам как искаш да оценяваш а, данни, които просто не могат да бъдат събрани. И по какъв начин такива данни ще бъдат предавани на комисията. Имаме кръстосано съответствие. А, успяхме да а, приемем документи, които касаят а, различни отрасли от селското стопанство, свързани се с торенето. но искам да попитам за разликите между Италия и Германия, например. И разликите са огромни. След това имаме всякакви правила за горското стопанство. Но самите не сме в състояние да обоздаем горските пожари в Европа. Как искаме да регламентираме всички площи, които се обработват в е, Германия. Сега моя по-млад колега вече напусна залата, но смятам, че комисията трябва да заеме позиция. И няма да свършим работа само с събирането на някакво количество данни крайна сметка ще допринесем отново за увеличаването на бюрокрация от какъвто и да било характер. Аз като немец няма абсолютно никакво разбиране за това. И за това ще бъда в опозиция до край. Но едно е сигурно, че селското стопанство трябва да допринесе своето за ограничаването на емисиите от въглерод. И там, където тя не се справя, трябва да й помогнем допълнително. Благодаря на Карл Хайнц Флоренц. На 11 октомври ще се занимаваме с въпроса граждане на бюрокрацията. Там съм поканил а, господин Едмунд Штойбър, който ще ни даде възможности и предложения за ограничаване на демокрацията. Не само на ниво Европа, а и на ниво държави членки защото на хоризонтално ниво почти не се обменят данни и сведения. Тук наблюдаваме, че генералните дирекции също не си обменят сведения за това какви, на каква площ се простират горите на господин Калхайн Флоренс. Всичко това ще обсъдим на 11 октомври. И ще говорим също така за реализирането. Знам, че това ти е любима тема. Карл Хайнц ще се занимаваме подробно с нея на 11 октомври. Сега Петър Лизе. Благодаря, господин председател, благодаря Критон и благодаря за колегата Макунайте за представенето на позицията на НП. Разбира се, че желателно Европейският съюз на преговорите в Доха да излезе с решение. Но смятам, че сроковете са много кратки. И знам, че колегите, които работиха върху законодателния пакет от 2008 година, ам, говориха за горското стопанство, но моето уважение смятам, че ам, този въпрос не е достатъчно важен. И не смятам, че бихме се справили до срещата в Доха. Трябва да се постараем да изкореним всички недоразумение и да не създаваме повече бюрокрация за селските стопани. И трябва да изчакаме, докато ние самите сме наясно какви последици ще имат решенията, които предстои да вземем тук. А, смятам, че това е по-важно, отколкото да вземем бързи решения. Като цяло, въпросът а, за Лулусиев може да намали разходите а, по отношение на намаляване на емисиите. А, когато се включи производството на електроенергия, трябва да използваме и тази възможност за намаляване на разходите, особено когато Искаме да избегнем допълнително бюрократи и дублиране на разходите. Но смятам, че е важно всяка нова разпоредба да не отежнява селските стопани. Защото когато разполагаме с достатъчно данни, смятам, че трябва да дадем по-скоро предложение за изменение, в което изрично да се казва, че не искаме допълнителна бюрокрация за селските стопани, а по-скоро всички данни, които вече съществуват на европейско ниво, трябва да бъдат оптимално използвани. И самите ние трябва да сме наясно какво, за какво искаме да използваме данните. И трябва да стимулираме селските стопани да предприемат мерки за опазване на климата. Трябва да ги обвържим с аграрната реформа. И знам, че много колеги а, са за увеличаването на площите, които не се обработват на 7%. И един въпрос, който касае селските стопани, дали не могат тези 7% по-скоро да спаднат, ако селските стопани могат да докажат, че предприемат други мерки, които да бъдат благоприятни за климата. тоест трябва да работим по-скоро в посока гъвкавост, а не поставяне на допълнителни условия и да дадем възможност селските стопани и всеки да използва по възможно най-добрия начин за себе си новите, новите сега Виторио Проди. Е, е... Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че приспособяването към изменението на климата изисква от нас да съхраним горските масиви. Все повече се увеличават засушаванията и се изправяме пред завишен риск от горски пожари. Трябва да се справим с този въпрос, като поддържаме горите по най-добрия начин, което ще рече добре да освояваме горските ресурси и би трябвало в уравнението да вградим и този елемент. Ако ползваме добре горите, бихме могли да спестим 3 тона суха биомаса. И това е един значим фактор. Ще ми се тук също така да припомня, че доста битки водихме за използването на сателити, които ще ни позволят да проследяваме въпроси, свързани с екологичната сигурност. Тези сателити са оборудвани с усъвършенствана техника за измерване – и бихме могли да получаваме по този начин данни за въглеродните емисии, да разберем кои са най-мощните източници на такива емисии. Така бихме могли да получим точни данни за емисиите от парникови газове, да отчитаме каква е важността на почвите, какви мерки за облегчаване са необходими и да съберем всички важни данни по темата и автоматично да ги предадем на сателитните системи. Те биха позволили да се правят проучвания и проследяване на конкретни точки. Аз лично смятам, че това е една възможност за събиране на много подробна информация без това да натоварва допълнително с костопанските производители. Ето един начин за сътрудничество и въвеждане на мерки за извличане на подробни данни. Merci, monsieur le président. Euh, je ne благодаря, господин председателю. Аз нямам кой знае какво да добавя към казаното от докладчика. Поздравявам го за доклада. Поздравявам и преждеговорищия. Може би няколко неща да кажа за определенията и член 2. Доколкото разбирам, докладчикът не предлага изменение, което да внесе яснота по понятието гора. За това говорим все пак. Определението, с което разполагаме, по мое мнение е геометрично, то е основано на природни параметри, но не отчита климата. Важни са не само визуалните страни на горите или гъстотата на горските масиви, по Важно е да разберем дали гората е млада, дали има емисии на парникови газове там. Затова е необходимо изменение, което да отчита възрастта на горите. Не само географските аспекти. Важно е да е ясно дали а, тук имаме въглеродни поглътители или пък въглеродни емисии. Може да има дървета, които са 5 метра или по-високи и а, благодарение на това можем да отчитаме климатичните фактори и емисиите. Именно за това предлагам да бъде внесено изменение за климатичните аспекти в а, член а, 2 и определението на гора в под, съответната подточка. Тези, които участваха в а, преговорите в Дърбан към края на преговорите, руснаците се намесиха и казаха, а, ние имаме огромни горски масиви, много поглътители, територията е огромна, а, стотици милиони а, тонове въглерод а, се а, изпускат поради това и това трябва да бъде взето предвид. Благодаря, Евкруше. А сега искам да дам думата на комисията за да отговори на въпросите, които се появиха и може би да даде малко допълнителна информация. Thank you very much, uh, chairman. Um... Благодаря, господин председател, че давате думата на комисията. Вие в началото споменахте, че Лусифия Еф е много сложно нещо. Не, комисията измисли това съкръщение. Това е едно досие, което е обсъждано в хода на международните преговори от дълго време. Имаме решението от Дърбън и се опитваме да пренесем онова, което бе договорено там в правото на Европейския съюз Всъщност в пакета от мерки за климата не са включени а, тези аспекти, тъй като си даваме сметка, че този сектор има своите особености. Нашият стремеж е насочен към внасянето на предложение, което е да е балансирано, предпазливо и да отчита конкретиката на сектора. Всъщност, основната цел на предложението е да се извърши пренос на договореното в Дърбан в европейското право. Има някои отклонения. Те се държат, дължат на факта, че е нужно да има правна сигурност – във вътрешното право на Европейския съюз и на второ място има един-два аспекта, по които сме били по-амбициозни, като например отчетността в селското стопанство да е задължителна, но има някои други, в които имаме данни. Събирането на данни вече започна във всички държави членки. Това става доста години по линия на протокола от Киото, така че имаме някои е, основополагащи е, данни и това крие своите предимства за земеделските стопани. В момента ние сме предвидели в системата за отчетност на емисиите в ЕСЕ отрицателните емисии, които са свързани с селското стопанство, метан и други, но не отчитаме положителните такива. А, като, например, онези, които се дължат на отглеждането на млечни крави. Така че това ще бъде взето предвид в бъдещото предложение за Лелюсиев – но в същото време ние не включваме нови административни мерки, които биха натоварили горското стопанство и земеделските стопани. Целта е да има по-голяма прозрачност и в сектора за земеползването земята се променя, горските стопанства се променят и в повечето държави членки по-скоро ще се създават кредити – отколкото да има емисии. Така че сектора е различен от други отрасли, които са включени в политиката по отношение изменението на климата. И така, има особености. в някои сфери не знаем точно какви са тенденциите и поради това комисията подхожда много предпазливо, по моя преценка. Първо обръщаме внимание най-вече на при правилата за отчетност, когато те бъдат въведени, когато бъдат изпробвани, хармонизиране. На тази база бихме могли да обсъщане въвеждането на конкретни цели. По мое мнение, подходът е добре балансиран, много предпазлив, а плановете за действие се явяват единствено средство за връзка с политиката. която може да се основава на стратегически документи, които сами по себе си не съставляват мерки за намеса в националната политика за горското стопанство, а отчитат въздействието на горите върху климата. И тук ние смятаме, че тези национални планове за действие по линия на ООС всъщност ще ни помогнат да попълним празнотите от знания. Ако имаме хармонизиран подход по отношение събирането на информация и гледаме напред и стратегически във всички държави членки, то тогава ще сме наясно какво се случва в този отрасъл в целия Европейски съюз и това ще бъде добра основа за по-нататъчни разисквания за целеполагането. Нека още веднъж повторя. Предложението не въвежда допълнителна бюрокрация, която ще натовари земеделските стопани. Твърде рано е за това. Въпроса се обсъжда по линия на международните преговори за изменението на климата от доста време насам. И нашето предложение, добре балансирано, Добро е като подход и ви благодаря за вниманието. Благодаря на комисията за внесените уточнения. Сега, преди да дам думата още веднъж на Критон Арсенис, искам да направя една обща забележка. Независимо от нашата оценка на доклада или на предложението, е следното. Обикновено има две четения. Това е обикновеният наш подход, обикновената процедура в парламента. И ако не сме съгласни, може да има едно четене, но обикновено имаме две четения на един документ. Мисля, че след вашите коментари още сме далеч от общо мнение за първото четене, също толкова далече, колкото и от едно мнение по отношение на преговорите в Доха, но искам да ви помоля да не забравяте, че има две четения и това е една доста прозрачна процедура а, и за неправителствените организации, и за обществеността, където много неща се изясняват. Искам просто да ви напомня това и да ви помоля да го вземете предвид. В случай, че действително имаме за цел да придвижим някаква тема напред, не трябва да забравяме това обстоятелство. Сега давам думата на Критон Арсенис още веднъж. Благодаря, господин председател. Повярвайте ми, ако е необходимо не първо, не второ четене, но и процедура на помирение. И така, големия въпрос плановете за действие в областта на горското стопанство. Смятам, че става въпрос за различно тълкование на текста. Ако става въпрос само за формулировка, ще стигнем до някакво общо решение. Мисля обаче, че никой няма да се противопостави на правото и задължението на комисията да улеснява обмена на информация между държавите членки. За мен това е е, истинското в този параграф, истинския му смисъл. По отношение на референтните нива, които създават притеснения, не разбирам какъв е проблема. Всички, които следват какво се случва след споразумението между страните, знаят, че никой не може да промени референтните нива. Те са определени в текста на конференцията на страните. Тук говорим за технически корекции в процеса на едно приобщаване на текста, но никой не може да, да приеме нови референтни нива. По отношение на отчетността, тук става въпрос и за влажните зони, и за обработваемите земи, и за пасищата. Е, и така нататък. Господин Флорец, забелязах това, което казахте относно фермерите, техните притеснения. Вие самия, може би, притежавате гора и знаете колко е трудно да се управлява един горски масив. Колкото и да е трудно това досие, то не засяга онова, което трябва да правят селските стопани. Така поне виждам нещата аз. Естествено, можем да водим разговори по тази тема. Става въпрос за централното уреждане на въпроса. Дори не става въпрос за регистъра на земите. Когато става въпрос за управление на пасища, обработваеми земи, е, субсидиите са уредени в рамките на ОСП е, и то от дълго време насам. Ако не искаме да предприемем, ако не желаем да предприемем тази стъпка към задължително отчитане, какво ще стане? Нека да ви напомня още веднъж. Единственото задължение според настоящото предложение да има задължително отчитане до 2020 година. Значи след 8 години ще трябва да направим преглед на данните, с които разполагаме. До тогава всичко ще е само в рамките на вътрешни процеси. Значи, ако до 2020 година не сме готови, то ще трябва да сравним емисиите по ЛУСФ с нашите постигнати цели и ще видим, че много държави членки ще загубят пари, защото по някакъв начин не са изпълнили изискванията някои страни ще трябва да отчитат емисиите от горското стопанство както трябва и да ги съобразяват с целите, които са поети. Ако някои страни не се справят нито с нивата на емисии по ЛОСФ, нито по отношение на промишлените емисии. Е, ще трябва да намаляват съответно и двата вида емисии. Това ще струва много пари. Това, което предвиждаме тук е просто изискването за това какво трябва да правим през 2020 година. И ако не направим това, което се предвижда сега в текста, ще загубим много пари. Благодаря. Благодаря, Критон. Благодаря. През януари 2013 година ще разглеждаме тази тема на първочатане, а сега 18 юли е крайният срок за внасяне на изменения. На 19 септември ще обсъдим измененията в комисията Агри на 17 и 18 септември ще се гласува, а в нашата комисия ще гласуваме на 10 октомври. С това приключвам тази точка от дневния ред. Сега пристъпваме към а, точка 6. И а, получих а, зелена светлина от Юта Хаук да говорим за точка 6 и точка 7 заедно, за да имаме достатъчно време за точка 8. Сега ще говорим за бюджета 2013 година и всички негови раздели и многодишната финансова рамка до 2020 година. Имаме сериозен дебат зад гърба си и сега ще продължим да говорим за важни неща, важни проекти, които имат хронично недостатъчно финансиране. Всички ние искаме да работим с повече средства за опазването на околната среда. С това давам думата на Юта Халк, за да ни въведе в темата за двете точки от дневния ред. Не знам дали ще мога да говоря за двете точки едновременно, така че ще започна с бюджета 2013 година. След това докладчикът по точка 7 ще присъства. Аз по-скоро ще говоря от името на докладчика в Сянка от социалистите и демократите. Сега ще започна с бюджета 2013 година. За съжаление, тук става въпрос за законодателен акт, който се решава само с едно четене. Аз самата много съжалявам за това. Бих предпочела да има две четения. Бюджетът за 2013 година е последният бюджет за текущия финансов период. Комисията даде своето предложение в началото на април, като изхождаше от това, че ще има 2% повече средства в бюджета за плащания и 6,8% повече в бюджетните кредити за поети задължения всички проекти за настоящия период в Фонда за регионално развитие, структурните фондове в областта на изследванията сега действително са достигнали степен на зрелост, за да получат финансиране. Но бюджетната комисия на съвета даде предложение за съвета, който ще заседава в други ден. И в това предложение те орязват вече скромното предложение на комисията. И те предвиждат 1,27% повишаване на бюджетните кредити за плащания и 1,19% увеличаване в бюджетите за, бюджетните кредити за поети задължения. Това, че не сме съгласни е повече от ясно. Знаем, че така не се върши работа и тези средства няма да ни стигнат. Що се касае до нас, съм сигурна, че всички вие сте се запознали с 15-те точки от моят документ. Няма да ги чета отделно това, което е важно, е, че ние като Комисия по околната среда можем да очакваме истински затруднения във връзка с нашите агенции. И комисията, която беше решила да намали бюджета с общо 5% за предстоящите години от 13 до 2017 година. И дори и в момента, по силата на предложението на комисията, агенциите получават по-малко средства. Това обаче не попречи на съвета да съкрати допълнително бюджета. И това засяга не само средствата, които са на разположение, а, засяга и персонала в различни агенции, в Европейския орган за безопасност на храните, в Център за профилактика и контрол. те получават по-малко персонал и имат повече работа, имат допълнителни проекти. Е, допълнително им се съкръщават средствата с 1%. Агенцията, която се занимава с оценяване на пестицидите и се занимава с тяхното а, е, а, е, авторизиране, те получават 1% по-малко средства от комисията и допълнително минус 1% от съвета. Не смятам, че Корепер в следващите дни ще вземе друго решение. Но ако имаме такова неразумно решение от съвета, ние трябва да изясним какви последици ще има това върху нашата работа. А, освен това, една четвърт от новите позиции а, за сътрудници също няма да бъдат а, свързани с назначение. Отделно всичките програми, планът за действие за здравеопазването, там ще има 18 000 по-малко, допълнителни съкръщения в другите програми. Общо ще има 1 и 500 хиляди по-малко като средства и тези средства няма да са достатъчни. Ще бъдем конфронтирани с, а, а, с економии, съкръщения а, и до декември едва ли ще можем да се разберем, но а, тогава ще стъпи в сила, а, ще стъпят сила договорите и тогава ще получим тези средства, които сега не ни се предоставят от, от страна на комисията. В момента извършваме подготовка за пилотни проекти. Дали сме предложенията на комисията, чакаме тяхното одобрение. Не можах да проверя докъде е стигнало разглеждането и оценката на комисията за пилотните проекти. Но колегите ни са получили информацията от секретарията от Емилия, така че всеки, който се интересува от подготвителните мерки, от пилотните проекти, може да прочете докъде са стигнали те. И там имаме различни предложения, А, Б и Т, които са свързани с а, това. А, и накрая срокове за внасяне на изменения за бюджетите а, и за пилотните проекти е 25 юли в нашата комисия ще гласуваме на 6 септември нашето становище. Да, толкова по този въпрос. И сега дам думата на а, моята колежка. А, сега, вие свършихте и моята работа, обявихте крайните срокове за внасяне на изменения. Сега давам думата на колегата Матиас като а, докладчик, след това а, Хозе Мануел Фернандес и Дагма Рот Берент и Бас Айхаут след това. Заповядайте. Добригада. Е, уманата превия. Благодаря. В началото искам да кажа, че много се радвам, че съм отново тук, макар и за кратко. Радвам се да ви видя отново. Съвсем накратко, тъй като нямаме много време. Опитвам се да събера на едно място различните позиции на колегите. Нямам много пространство, знаете, че сме ограничени от към обем на текста. И така, става въпрос за области, които са недофинансиране. Това е една хронична болест за някои от тях, а те са изключително важни. Доколкото разбирам, всяка комисия има своите предпочитания, за нас, например, лайф е изключително важна. И не само тя. Например, механизма за гражданска защита. Освен това. И така, имаме три програми. Мисля, че сте чели становището. Няма да го представям дума по дума. Няколко основни идеи. Първо, да не се използва економическата криза като извинение за оттегляне на инвестиции от битката за справяне с измененията в климата. Това го казвам в параграфи 1 и 2. Същото въжи и за всички мерки, свързани с енергийната ефективност и включването на малките и средните предприятия и така нататък. Има цял набор от въпроси и цели, които трябва да бъдат постигнати, ако искаме Съюза да е конкурентоспособен. По отношение на параграф 3, не съм сигурна на какво се крие в всички текстове, но в а, първоначалното предложение се казва, че трябва да прехвърлим средства към глобалния фонд за биоразнообразието. В а, първоначалното предложение на комисията обаче нямаше бюджет за тази цел. Говореше за финансовите перспективи. А, имаше просто нещо като приблизителни а, стойности в различните колони. По отношение на програмата Здраве за растеж, тя е изключително важна за обществеността. Трябва да се отчете факта, че на здравеопазването се падат 10% от БВП. Освен това, 10% от заетите в Европа са в сектора на здравеопазването. Съответно, Програмата трябва да остане точно толкова финансирана, колкото и сега. Всички знаем, че през 2020 година ще има недостиг на здравни работници и то доста сериозен недостиг. Един милион ще са незаетите работни места. Съответно, във времена на криза, като днешните, трябва да подкрепим този толкова важен сектор. Значи, трябва да подчертаем запазването на работните места и да запазим жизнеспособността на здравния сектор. И накрая Европейския механизъм за гражданска защита. Всеки път, когато говорим за европейски инвестиции, правим отлагане на този проект. Природните бедствия или бедствията, предизвикани от човека, винаги се случват неочаквано. Съответно, трябва да има достатъчно ресурси, за да се справим с последиците. И освен това трябва да имаме по-добра система за справяне с такива бедствия. Онова, което се опитвам да кажа в параграф 8, е, тук имаме тази индикативна цифра 70% от бюджета, другите 30% трябва да дойдат от сътрудничество извън Съюза. Мисля, че трябва да се запази необходимото ниво на финансиране за външно сътрудничество. И така приключвам. Благодаря. Благодаря на докладчиците. Ще започна с Юта Халк. Искам да й благодаря за превъзходната работа, която тя представи днес. Вече сме свикнали за това, че тя работи толкова добре. Няколко думи за бюджета. А, бюджета на Европейския съюз отговаря горе-долу на 1% от брутния вътрешен продукт а, в а, Европейския съюз но в последните години Европейският съюз се разшири от 15 на 27 държави и сега предстои влизането на Хрватска в Европейския съюз. И има и също така нови области, в които Европейският съюз има нови компетентности, нови правомощия не знам в коя друга държава за администрацията и за, за управлението на всички тези области се използва толкова малка част от брутния вътрешен продукт. Ние винаги се стремим да работим изключително качествено и ако нямаме достатъчно средства, това ще отслаби нашата работа сега на бюджета а, за 2013 година и мнението на съвета, че трябва да се справим с по-малко средства. Съветът беше на това мнение още през 2011 година. И а, действително 11 милиарда евро останаха неизползвани. Това бяха средства на държавите членки. А, в този смисъл съветът работи срещу себе си и това мнение е един вид мазохистично. Това означава, че съветът не спазва собствените си ангажименти. Тоест, съветът е поел задължения за плащания и трябва също така да ги направи. Трябва да има и достатъчно плащания, защото съветът е поел задължения към вече действащи проекти и те са обвързани с съответни плащания, които вече са потвърдени и трябва да бъдат направени. Ще се върна сега на доклада на Юта Халк. В точка 2, параграф 2, става въпрос за целите по отношение на околната среда, опазването на климата и мерки свързани с това. Тук бих споменал също така и интелигентното и включващо развитие в параграф 2. Това е част от целите в Европа 2020. Те, това са хоризонтални мерки, които допринасят и за интелигентния растеж по отношение на останалите е, точки е, съм съгласен. Сега на доклада на колежката Мариса Миеш, аз не смятам, че трябва да споменаваме конкретни цифри а, е, или конкретни проценти в нашето становище, защото това по-скоро бих го, бихме го отслабили. А, бих споменал, че а, за програмата Life или за политиката във връзка с климата. Искаме да запазим средствата от многодишната финансова рамка. Ако споменем нещо по-конкретно или споменем проценти, по-скоро бихме си създали проблеми. Параграф номер 8. Аз не бих се формулирал толкова прецизно. Може би португалският превод а, не отговаря 100% на а, оригиналния текст. Смятам, че трябва да има достатъчно средства за борбата с природните бедствия, но не бих споменал отново конкретни цифри. Не бих се позовал също така и на а, исторически данни. А, по-скоро трябва да останем с средствата, които са а, на разположение. Сега Дагмар Рот Берент. Сега и аз ще се придържа към португалските две минути. Аз съм докладчик в Комисията по правните въпроси за статуса на служителите на Европейския съюз. И в връзка с това докладвам и съм докладчик по становището с, с, за многогодишната финансова рамка същото време съм и дългогодишен член на тази комисия по околната среда. Искам да подкрепя двете докладчици за това, че имаме нужда от високо квалифициран персонал, за да осъществим проектите в областите, които ни касаят, които касаят нашите правомощия. Това се споменава и в двата доклада, но бих искала още веднъж да се постави акцент върху това, защото смятам, че имаме нужда от едно общо изменение, в което да се казва, че държавите членки а, не могат от една страна в параграф 5 на многогодишната финансова рамка да, да реализират економии до размер от 5 милиарда, 5 милиона. От друга страна, да си изпълняват всички поети задължения в областта на земеделието, в областта на селското стопанство. Мисля, че това може да бъде формулирано ясно с едно единствено предложение за изменение така че всички държави членки да имат пределна яснота, че те ще получат средства от Кохезионния фонд, например, и е, трябва да е ясно кой ще е, разпределя тези средства, защото трябва да е ясно, че средствата за гарадната политика е, трябва да преминат и в ръцете на малки и средни предприятия, а за това разплащателните е, агенции трябва да имат достатъчно персонал. И искам да помоля и новите членове на Европейския парламент специално да обърнат внимание на това. Но е, трябва да обърнем внимание и на колегите от комисията, които понякога доста а, страхливо участват в а, дискусията. А, или пък комисаря Зантер, защ... който почти беше свален, защото не се справи с а, задълженията, а, които ние му прехвърлихме и които а, съвета му прехвърли. А, така че трябва да е ясно, че ако имаме тези задачи, но не разполагаме с достатъчно персонал, няма да се справим с задачите. И трябва да бъде пределно ясно на съвета, че искаме да запазим всички хора, които работят добре за нас. И не може в многодишната финансова рамка да се съкръщава персонал, защото няма да си изпълним задачите. А, самата аз предлагам да внеса такова предложение за изменение. Благодаря на Дагмар Ротберн за нейните две минути. Мисля, че това обсъждане е много важно. Бих искал повече членове на нашата комисия да присъстват, защото става въпрос за а, реализирането на това, което обсъждаме от половин година насам. И се надявам, че кипърското председателство, именно финансирането на мерки за опазване на климата е поставено на първо място в тях, на техния списък с приоритети. Но, както знаем, приятелството свършва, когато се появи някакъв спорен, проблематичен момент, но Нека да разглеждаме кризата като шанс да прокараме нашата политика и нашите приоритети пред съвета. И да прокараме нашето мнение за това, че има нужда от както от средства, така и от експерти за тяхното реализиране. И имаме нужда от повече субстанции, повече устойчивост, а това е възможно само ако имаме достатъчно голям бюджет за многодишната финансова рамка и Life Plus. Аз съм привърженик, защото в мой избирателен регион бяха създадени много важни проекти в рамките на тази програма. Когато обаче се включи и климатът, трябва да внимаваме да не се постави един таван на средствата в тази област. А, програмата Life има доста смехотворен бюджет в сравнение с цялостния бюджет. Няма и процент от общите средства от бюджета, които са заделени за програмата Life. И смятам, че ние в парламента трябва да се застъпим за това поне да се запази досегашният бюджет на програмата LIFE и не трябва да отстъпваме от тази позиция. А по отношение на целия бюджет и за тялостната оргия на съкръщения, брутният вътрешен продукт няма да пострада от нашите бюджети. И трябва да правим ясно послание към съвета, че няма какво да губим и по-добре е да имаме един неприят бюджет, отколкото да работим с недостатъчен бюджет. По отношение на Лисабонския договор, смятам, че не всички са наясно какво означава за това, именно, че с дата 1.12.2012 година ще влезат в сила разпоредбите от бюджета. И както стана дума, както беше споменато, но малки държави членки а, живеят от а, силна администрация И не навсякъде във всички 27 държави членки има толкова силна и толкова ефективна бюрокрация и администрация. Така че на места трябва да се привличат кадри отвън за реализирането на някои програми. Сега дам думата на Бас Айхаут като последен оратор в списъка. Благодаря, ще се придържам към холандските две минути. Коментара без микрофон. Бас Айхалт казва, не ме изпитвайте. И така, напълно подкрепям докладчика и госпожа Матиеш относно важността на програмата Live Plus. Ние като комисия, когато даваме нашето становище по МФР, трябва ясно да кажем, че подкрепяме комисията, когато тя твърди, че действията свързани с измененията в климата допринасят за тези 20% в рамките на МФР. Ако това не го направим, ще е срам за нашата комисия. Същото въжи и за 30% свързани с така наречените зелени мерки в рамките на реформата на ОСП. Ние като МВ не споменаваме нещо подобно и това е нещо лошо. По отношение на кохезионната политика, ние като комисия имаме становище, в което казваме, че 25% от средствата за фонда трябва да отидат за енергийна ефективност. Значи, ние трябва в крайна сметка да гарантираме, че МФР ще бъде по-екологична и ще бъде по-легитимна, отколкото е сега. И трябва да се опълчим срещу онези държави, които искат да има намаляване с 100 милиарда ако те ще го правят, трябва да имат сериозни основания. Така изглеждат холандските две минути. <laughs> Перфект. Перфект. това, което трябва да споменаваме е а, по отношение на а, аграрната политика и а, морското дело са критериите, свързани с а, околната среда. Тоест, ако искаме да сме устойчиви, трябва да обърнем внимание на финансовите министри, министрите на околната среда. А, трябва да се обърнем още веднъж към а, тези министри и още веднъж да се застъпим за предложението на комисията, иначе няма да бъдем успешни в защитата на това предложение. Сега 17 юли в 17 часа е крайният срок за подаване на изменения. Ще гласуваме в комисията на 19 септември. 25 юли е крайния срок за изменения на, към становището на а, Халк. Много благодаря за това обсъждане. Ще имаме и други възможности да обсъждаме тази тема с кипърското председателство. Това, както казахме, е приоритет за тях. Сега преминаваме към точка 8 от дневния ред и поздравям поздравявам с добре дошъл представител на комисията и генерални генералния директор господин Лоу. Той ще говори за екопроектиране и актуалното състояние на директивата за екопроектирането. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вместя в двете минутки холандско време. Съвсем наскоро ние приключихме обсъждането на директивата за енергийната ефективност. Благодаря на тази комисия и на другите комисии за вашата подкрепа. 17% от планираните 20% повишаване на енергийната ефективност могат да бъдат постигнати благодарение на екопроектирането на транспорта. Ние очакваме мерките да влязат в сила, които да спомогнат да преодолеем изоставането от 3%. Очакваме 33% да бъдат обхванати от екопроектирането и да се дължат на тях. Непрекъснато сте ни оказвали подкрепа за екоетикетирането и екопроектирането. Преработения вариант на екопроектирането бе от 2009-2010 е етикетирането, така че сравнително на ранен етап от регламентите по прилагането мога да кажа, че двете генерални дирекции, господин Таяни и господин Отингер, които са отговорни за прилагането на директивите и пред, да предлагат мерки в тази сфера. Очакваме през 2012-2011 да сме приели 29 регламента за изпълнението, те и доброволни споразумения в промишлеността. Очакванията са енергоспестяването да достигне 970 тераватт е, часа до 2020. Голямо е предизвикателството. До къде сме стигнали за сега? Директивите ми а, е, по себе си целят да се провери дали можем да разширим приложното поле, особено оценките по линия на екопроектирането, на директивата за екопроектирането, показва, че има потенциал за енергоспестяване. На този етап няма изгледи разширяване на обхвата на продуктите, тъй като съществува голям потенциал по действащото приложено поле. Само две години е, се прилага директивата. Хубаво е да направи оценка през 2014, но не по-рано. Като бъде оценена ефективността на действащите мерки. Що се отнася до еко етикетирането и тази директива, която влиза една година по-късно, ще трябва да бъде направен преглед през 2014 година, за да сме убедени, че сме съсредоточили усилията там, където има най-голям ефект. Ще ми се сега съвсем набързо, господин председателю, да обърна внимание на плановете за действие по линия на двете директиви. Втория работен план 2012-2014. Комисията очаква този план да бъде прият през юли месец. В плана се предвиждат указателни списъци, които правят подредба на потенциала за енергоспестяване предвид приемането на мерки в бъдеще. Най-важната новост в този план е, че към енергопотребяващи продукти са включени прозорци, материали за изолация, всички си дават сметка, че това е благодарение на работата на вашата комисия. Въпреки спестяването, още много може да бъде направено. И това може да стане по линия на директивата за екопроектирането. Ново продуктиви групи ще бъдат включени. Вече очакваме и две решения да бъдат е, прияти, 29 регламента и 3 доброволни споразумения. Тази година вече имаме е, три е, регламента за екодизайн и етикетиране. Още 8 се предвижда през следващата година, плюс трите доброволни споразумения – 450 кВт часа с спестяванията. 18 нови регламента ще бъдат разработени до година, като потенциала за енергоспестяване е до 530 тераватт часа, а също така и е едно доброволно споразумение. За да завърша представенето, си струва да спомена, че през едните 4 години ще трябва да се направи преглед на действащите регламенти за определени продуктови групи. Ние очакваме там да се крие най-голям потенциал за увеличаване на енергоспестяването, нещо, което предварително не е било а, разпознато и ще разчитаме на разисквания и диалог с вас по конкретните мерки, за да постигнем най-голям резултат. Надзора на пазара е нещо много важно. доста обмен имаше с заинтересованите страни, с пазара, с потребителските групи, в съзвучие с приоритетите, които разпознават и индустрията, и производителите за 2013 година се предвижват действия за подпомагане надзора на пазара. Затова разчитаме на сътрудничеството с националните органи, комисията, за да бъдат сформирани групи за действие, за сътрудничество в обхвата на директивите. И бих искал да ви обърна внимание на това, че доста ресурс е предвиден за тази законодателна дейност, по-конкретно по прилагането, стандартизацията – все по-често, отколкото в миналото, ще разчитаме на съвместния изследователски център и други органи, Европейската агенция за а, иновации и конкурентоспособност. В а, самата комисия, службата Евродирект – използва различни методи за анкетиране, за екопроектиране, екоетикетиране, взаимодейства си с стопанските субекти, също така имаме различни служби за обмен на информация – Използват се и външни експерти, консултантски организации, които ще спомогнат комисията да направи своите разработки за екоетикетирането. Имаме вече 39 такива целеви групи. Много трудна работа има завършене през 2012 до 2015 2014 година с активното участие на промишлеността. Потребителите също проявяват заинтересованост и ще се търси добър баланс а, между приходи и разходи в различните продуктови а, групи. Надявам се, че повече интерес ще бъде проявен към бойлерите, климатиците и други по-полезни приспособления, а не само машините за кафе. За да може да се постигне енергоспестяването и нужните за потребителите ползи. Аз е, лично и комисаря очакваме разгорещени разисквания с различните групи, когато обсъждаме бойлерите. В момента това е темата, която е актуална и се надяваме да стигнем до един успешен завършек на обсъжданията с заинтересованите е, страни. Надяваме се, че ще постигнем желаните резултати през есента без затруднения. Ще има втори кръг от регламенти, свързани с битовото осветление, което ще привлече особено внимание, особено сред средствата за информация. И в цялост бихме искали много внимателно да се заемем с различните продуктиви групи, там където има очевидна компенсация между цената, която се заплаща и ползите, които могат да бъдат извлечени от внедряването на енергоспестяващите мерки. Знае, че тази комисия е наясно с някои от въпросите, по които работим. Много благодаря за този обзор, за споменаването на някои сложни и спорни точки, които предстои да обсъждаме. Доволен съм, че мерките не се ограничават само с енергийната ефективност. Имаме доклада на Зебер, който обсъждахме миналата седмица и също така доклада на Айхаут, доклад по собствена инициатива за Европа на е, ефективното използване на ресурси. Всички тези теми трябва да бъдат надлежно обсъдени, както по отношение на енергията, така и, и разходването на запасите от вода. Знам, че когато стане въпрос за това кой как използва водата в нали, в собственото си домакинство, е, знам, че тези въпроси трябва да се обсъждат разумно и съм е, много доволен от възможността да обсъдим тези въпроси за вас. Сега Петър Лизе, Кристевис и е, Бас са хората, които искат да вземат отношение по въпроса. Петър Лизе. Благодаря, господин председател, господин генерален директор. Искам да изразя задоволството си от сътрудничеството ни в връзка с директивата за енергийната ефективност. Работихме чудесно с комисар Оттингер, с неговото бюро и искам да припомня, че темата ЕТС беше много важна за нашата комисия. В тази връзка имаше един коментар на комисията, но а, а, сега сме изправени пред а, случай, в който а, има апел към комисията да забрави всички от тези напредничави а, точки, които е споменала. И в а, съобщението на комисията се споменава, че трябва а, да се вземе спешно решение. И сега, ако комисията трябва да вземе решение през юни и е ясно, че се нуждаем от операция, ще бъде много лошо решение, ако комисията реши да замине в отпуска преди операцията. Така че се надяваме решението да бъде действително взето спешно. По отношение на екопроектирането, жалко, че присъства толкова малко членове на нашата комисия, защото тази директива ще има много а, видими, осезаеми последици, включително и върху населението. Надявам се да имаме възможност за в бъдеще да отделим повече време за обсъждането и в дневния ни ред е записано, че представителят на комисията не кой да е, а това е генералният директор. Трябва да отразим това обстоятелство. Чухме цифра, че ще спестим 79, 79 тераватт часа след въвеждането на директивата. И ще можем да реализираме по-големи економии на електроенергия, отколкото всички атомни електроцентрали в Европа е, произвеждат. А, бих е, ви предложил, не, това ще бъде еквивалента на спирането на всички атомни електроцентрали през 2020 година в Европа. А, самите а, вие, господин а, генерален директор, споменахте отоплителните уреди и това може би е най-насъщният въпрос а, по отношение на различните а, битови уреди, кафе, машина, душ и така нататък. Аз бих бил по-предпазлив като представител на комисията, защото ако не можете да обясните на обществеността за какво става въпрос, по-добре изобщо да не започвате има други области, които не засягат черката общественост и където могат да се реализират дори по-големи економии на електроенергия. Същото се отнася и за битовото осветление. Сега въведохме халогенните кружки, които са още по-ефективни и спатяват още повече електроенергия не бива да променяме още веднъж ситуацията на пазара с нови изисквания и нека да оставим на пазара да се справи с тази ситуация, да не прибягваме до регламенти на Европейския съюз. Ще се спра на надзора на пазара. Една от основните характеристики на директивата е, че тя засяга и вноса. Тоест, това са изисквания, с които трябва да се съобразяват и производители, например от Китай. И много е важно ние да не се занимаваме с а, този контрол а, на стоки, които влизат в а, Европейския съюз. И е много важно, всъщност много е важно да има контрол на всички мерки, които са взети предвид. Благодаря на Петър Лиса. Сега дам думата на, а, на Крис Дейвис. Чемен. Благодаря, господин председателю. Имаме един отровен противоевропейски дебат в Обединеното кралство и както казаха тук депутати от независимата партия, ние се присъединихме към общия пазар с всичките му правила заради търговските отношения, без да се вниква в това, че този пазар изисква общи правила. Едва ли има един по-добър регламент или директива от тази? Обичам тази директива, този законодателен акт всъщност е двигател за промените и ограничава разходите за потребителите. Насърчава иновацията, спомага да се справяме с затоплянето и по-доброто оползотворяване на ресурсите, дава решение за енергийните проблеми. Така че това е един великолепен пример за това как Европейския съюз променя нещата. Ако някой попита какво е свършил за мен Европейския съюз, ето ви – пример. Това е директивата за екопроектирането. Въпреки, че там се крие огромен потенциал и се радвам, че Питър тук обясни. Микрофонът бе изключен. I'm sorry, it's Nigel Farage, obviously. Фарадж сигурно се е намесил. Та, радвам се, че Питър тук обясни за тези тераватт часа. Не знам дали всички а, ядрени електро... атомни електростанции в... и централи в Германия вече са закрити. Може би е нужно по-подробно обяснение, но Директивата е нещо ново, но докладите, които съм виждал, енергоспестяването, което е заложено, може да бъде постигнато. Чест, чисто благодарение на ефективността. Тази директива ще има по-сериозен ефект с течение на времето, ще има напредък, но въпросът, който е важен за мен, какво още можем да постигнем? Вие, господин генерален директор, казахте какво можем да очакваме, но дали има достатъчно големи амбиции? Вие не казахте какво можем да постигнем, ако предвидим повече ресурси за това, повече служители бъдат ангажирани, ако подобрим начина на прилагане. Е, шест страници препоръки има от НПО-тата, няма сега да ги чета но съм сигурен, че те са внесли тези свои предложения пред вас. Така какъв е потенциала? Колко по-голям може да бъде ефекта и какво трябва да предприем, за да стане това факт? Благодаря сега давам думата на бас Айхот. Благодаря, Дата. Няма нужда да говорим за важността на това законодателство. Петър и Крис вече говориха по темата. Чувайки ви да говорите за установяване на равновесие между производителите и потребителите, се очудих. Всъщност, това законодателство като че ли не подкрепя пионерите, най-добрите. Установяването на равновесие означава да насърчаваме златната среда. Аз мисля, че трябва да насърчаваме тези, които са пионери, най-добрите иноватори. И аз мисля, че комисията залага твърде много на златната среда. По отношение на бойлерите, на нагревателите, нещо се случва. Има консултации вече 5 години, доколкото знам е отправен сигнал към СТО, към други организации и въпреки това се опитваме да установим равновесие някъде през есента. Може да се справите и по-добре. Знаем, че този петък се проведоха срещи с представители на немската индустрия. Така или иначе, това не е посоката, в която трябва да вървим. Ако има предложение, то трябва да се появи още утре. Ако това не може да стане, нека да бъде в началото на септември, дори да има делегирани актове. Пет години се опитваме да установим равновесие. Надявам се, че ще действате малко по-добре и най-късно през есента ще се появи текста, защото вие не бяхте ясен по отношение на прегледа казахте 2014. Надявам се, че сте направил лапсус и става въпрос за 2013 година и до тази година, в рамките на този срок, вече ще имаме насърчаване на най-добрите на иноваторите, както се иска и в Германия. Благодаря, Аня Вайсгербер. Благодаря и аз ще бъда кратка. Ще се върна към казаното на Петър Лиза. Не искам да оставате с впечатление, да е оставам с впечатлението, че цялата комисия по околна среда иска да форсира това предложение. особено по отношение на продуктите, които касаят широката общественост, като кафемашините или а, главите на душовете. А, разбрах, че още веднъж се става въпрос за битовото осветление. Не знам какво конкретно се планира но смятам, че допуснахме голяма грешка именно за електрическите кружки недостатъчно обяснихме на обществеността какви са възможностите от новите технологии и някакси прекалено прибързано стигнахме до нашето законодателно решение. Затова доста критично гледам на всякакво по-нататъчно обсъждане на вече готови актове, като например за осветлението. Благодаря на Алия Вайс Кебър. Тогава и съвета ни даде, даде допълнителен натиск, но смятам, че обмена на информация във всеки случай е най-важен в тези а, преговори. А, тогава имаше предизборна ситуация и във всеки вид борба, предизборна или не, а, винаги получава повече внимание онова досие, което пристигне първо. И смятам, че тези досиета, които касаят напредничави теми, имат повече шансове. И екопроектирането изцяло отговаря на всички тези условия, на тази посока. Просто трябва да поставим достатъчно ясен акцент върху него. Така че, както каза Аня Вайс Кербер, когато говорим за душове, трябва да обясним на публиката, на обществеността за какво става въпрос и по какъв начин може да се спестят 35% от енергията в едно домакинство с съвсем прости мерки. И за държави, които този ресурс е основен, нали, много голям ефект ще имат тези мерки. Когато чуя за доброволни мерки, се сещам за автомобилната промишленост и честно казано се изпотявам, защото всички тези доброволни мерки не постигат целите си, госпожо Рот Берент. Това е малко коментар за доброволните мерки. Сега дам думата следващия оратор. С удоволствие трябва да отбележа, че аз и моите служби приветстваме вашето послание към нас да действаме категорично – защото тази директива и директивата за етикетирането допринася значително не само за енергийната ефективност, но и за работните места и цялата економика. Ако понякога се изразявам твърде консервативно, то го нека да кажа, че имаме предложение за нагревателите, болерите и ще продължим да ги защитаваме. На последната ни среща трябваше да обяснявам ползите е, пред група хора, ако ще наложи ако се наложи и в бъдеще ще го правя, но няма да се откажем. За 2013 година имаме компютри, прахосмокачки, е, кухненски уреди, мога да продължа въобще. Уреди, които са включени, но не се използват, включени в електрическата система и много други. Ако това ще постигне резултатите, за които говорим, ще съм доволен. По отношение на прегледа на съществуващите разпоредби, той вече води до повече от 1% спестяване на електроенергия. И това е 1% над спестяването, което предвиждаме тук. Но има три етапа на работата. Първо, трябва да оценим съответната нова продуктова серия, да видим какво ще покаже анализа на ползите и разходите, дали има смисъл от нещо подобно. Направихме го за кафе машините и нещата изглеждат обещаващи защото те са свързани с поведението на отделни хора. От друга страна, списъка, който имаме тук, показва, че има области, в които потреблението на енергия има голямо въздействие върху емисията и върху спестяването от друга страна на, на електроенергия. Така че ние ще се заемаме с области, където можем да успеем. И след като тръгнем по пътя на постигането на окончателните резултати, е, няма да пренебрегваме ползите за сметка на някакви интереси. Ще се опитаме да постигнем максималното, когато става въпрос за ефикасност, е, за подобряване на енергийна ефективност. Искам да ви уверя, че службите на господин Оттингер са отдадени на тази идея и ето защо ни предстои усилена работа през 2012 и 2013. Слушах и дебата относно броя на персонала на европейските институции, който да може да приложи е, тази и други директиви. Ето тук трябва да се инвестира в човешки ресурси. Аз имам модел, отговарям за отдел, в който хората са пренатоварени, те отговарят за различните етапи на преговорите. Ние обаче ще продължаваме да действаме категорично и ще се придържаме към своята позиция. По отношение на въпрос на господин Лиза, аз бях представител на комисията в тристранния диалог. Приех вашето предложение относно прегледа на схемата за търговия с емисии и потенциалните мерки, които трябва да се включат в тази оценка. Колегиума на комисарите подкрепи нашата подкрепа за тази инициатива. Независимо от това за какви промишлени интереси става въпрос, колегиума подкрепи вашата декларация. Не искам тук да говоря против Хони, е, Кони, Хедегард и Деке. Мисля, че те уважават е, това споразумение. Нашето предложение за преглед е, не се знае дали ще се появи до летната вакансия, но вашата позиция, вашите призиви за нещо подобно ще ни помогнат в това отношение, защото е много важно да има дългосрочен сигнал към инвеститорите и той може да бъде изпратен от една система, една схема за търговия с емисии, която работи ефикасно. Това е важно и за регулацията. Така че мисля, че трябва да подкрепим нашите колеги в областта на действията за справяне с измененията в климата. В момента полагаме максимални усилия. Отново подчертавам, ако погледнете отделните сфери на действие, да, води се дебат относно крановете, душовете и така нататък. И се говори за това дали трябва да стигаме чак до там, дали това трябва да стане централна част от плана за действие. Мисля, че на техническо ниво сме убедени, че има възможност от сериозни спестявания. Както обаче споменахте и вие, господин председател, когато започнахме оценката на тези области е, ние се опитахме да бъдем пределно ясни относно онова, което ще правим. И ето защо комисията сега предвижда включването на конкретни продуктови серии, на конкретни продукти. По отношение на осветлението, изключително важно е да дадем ясни обяснения на това какви са нашите намерения и да не повтаряме грешките, освен това. Не може да имаме пускане на пазара на продукти, изработени от индустрията, подкрепени от а, политическите регулатори, без да а, имаме осведомяване на общественото мнение. По отношение на лампите, на осветителните тела, ние се опитваме да осведомим правилно хората още от самото начало. Е, това са продукти, за които като сме тръгнали по пътя, трябва да го изровим. Като кажем А, трябва да кажем и Я. И трябва да се действа категорично още от самото начало. Признавам, че не сме пределно ясни. Тук взимам повод от казаното от господин Девис относно бъдещия потенциал. Мисля, че прегледа на съществуващите 11 регламента ще доведе до повече спестявания от този 1%, за който говоря. Когато казваме пред обществеността 1%, това означава минимум 1%. Мисля, че можем да извлечем много интересни полуки от преговорите по директивата за енергийната ефективност. ако успеем да покажем на обществото какво точно спестяване може да има от всяка отделна мярка, ще е много добре. 970 тераватт часа не мога да ги прехвърля в мегаватт часа. Ей така, Е, някъде около 600 електроцентрали, всяка от която по 500 мегавата. ще е равностойността на мерките, които се предвиждат тук. Това е резултата от а, е, тези мерки, които се свеждат само до така наречената базова линия, базов сценарий. Въобще, потенциално говорим за стотици мегаватови електроцентрали или милиони вятърни турбини. И си мисля, че всички тези аргументи ще бъдат из изтъкнати, когато става въпрос за екопроектирането и екоетикетирането, за да може хората да имат визуална представа за това какво точно е заложено тук на карта. Ще продължим, господин председател. Е, Бас Айкхаут прекъсва. Кога точно ще се появи текста за болерите, например? Вие казахте скоро 5 години чакаме. Комисията очакваме решението да се вземе в началото на септември. Благодаря. С това приключваме нашето обсъждане. Искам да благодаря най-сърдечно на Филип Лоу за възможността да обсъдим екопроектирането с него, също така и да научим за актуалното състояние на преговорите. Ако искате да преизчислявате, един ват е равностоен на 10 на 12 степен. С това прекъсваме съседанието за днес и утре ще се срещнем за гласуването. Моля ви да носите картите си, а с координаторите ще се срещнем в 9 часа за заседанието на координаторите. Приятна вечер и до утре!